Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Дами и господа, уважаеми колеги, време е да започнем заседанието. Първо приемане на дневния ред. Ако няма възражение, смятаме, че дневният ред е прият. Искам да ви посоча, че по изключение заседанието на координаторите по организационни причини ще се състои утре вторник от 9 до 10. По изключение, значи той ще бъде от 9 до 10. Нормалното заседание на комисията ще започне от 10. Ако няма възражения, протокола от заседанието на 4 и 5 май е одобрен. Днес имаме гости. Искам най-сърдечно да поздравя делегация от 16 члена на Комисията по транспорта от Шведският парламент. Добре дошли! господин Ерике е поканил председателите на Федерацион национален транспорте. Е, добре дошли на заседанието на нашата транспортна комисия, скъпи гости. И така. Стигаме до първата точка по същество намаляване на емисиите от замърсителите, отделени от пътни моторни превозни средства. Докладчик е Елжбета Лукачевска. Дава ми думата. Елжбета Лукачевска, имате думата. Благодаря, господин председател. Днес Бих искала да говоря като докладчик, защото така да спомена това, което докладчиците в Сянка са поискали, да кажа. Се опитах се да взема предвид всички техни предложения и много се надявам окончателната версия на доклада да бъде удовлетворителна за всички. Искам да напомня, че става дума за промяната на съществуващия текст за даване на разрешения за леки превозни средства от категории 05 и 06 и да могат да се прилагат изискванията към тях и към камиони, особено мощни камиони. Целта е да се подобри съществуващото законодателство, да се намалят емисиите и да се намали бюрократичната тежест за производителите. 45 изменения за към текста са внесени, които отразяват редица опасения на депутатите, особено по отношение на увеличаването на въглеводородите за природен газ, петрол и съответните еквиваленти на СО2. Те ще се, тези въпроси ще се решават делегирани актове и колегите искат някои от тези текстове да бъдат заличени, а други казват, че те са достатъчно точни и трябва да се поиска от комисията да бъде прият за законодателството по нормалната законодателна процедура. Като се има предвид, че става дума за много техническа материя. Особено става дума за двете компромисни предложения за изменения. И решихме, че трябва да призовем за по-добро регулиране, като се имат предвид резултатите от първоначалните разговори. Като се има предвид също така, че това е позицията и на представителите на промишлеността и на други заинтересовани страни. И така, подготовката на този документ ще бъде повлияна значително също така от желанието за елиминиране на въглеводородите, особено в бензиновите превозни средства, като целта на решението да се а, защитят интересите на потребителите, които използват бензинови автомобили. Целта е също така да се увеличи привлекателността на тези превозни средства и да се намали делът на дизеловите превозни средства. За жалост, това се налага поради техните емисии. Също така, прави се законодателно предложение по силата на делеги... процедурата на делег... делегираните актове, да се заличат изцяло тези параграфи. Моето предложение е да се въведат гранични стойности, но не е изцяло да заличим предложението, тъй като това ще има въздействие върху намаляването на емисиите, особено за емисиите на газове, които вредят на климата, парникови газове. Е, ще трябва да координираме решения си с становищата на комисията. Аз се опитах с всички сили да се придържам към моите убеждения и да взема предвид разговорите с другите заинтересовани страни, с производителите на превозни средства и се надявам, че ще одобрите постигнатият компромис. Благодаря. А сега ще дам думата на докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо докладчик, за вашата работа. Как казвам го, защото успяхме да наваксаме известно заставане. Много важно е да се разбере, че европейските норми за вредните емисии са важна насока за нашата стратегия за борба с замърсяването на въздуха, което създава всеки ден здравни проблеми на населението на Европа. Приветствам предложението, което смятам, че е в правилна посока. И предложението на комисията, и предложението на докладчика. Първо да се да въведат гранични стонности на азотния двуокис, които са много вредни, особено в градските зони. Второ, да се увеличат праговите стоености за въглеводородите, като се има предвид, че това ще насърчи въвеждането на газови двигатели. Европа очаква европейските цели за намаляване на СО2. Наред с това бих искала да спомена няколко пункта. Внесла съм редица изменения – за създаване на тестове за съответствие в реални условия. Целта е тестовете, които правят производителите, да отговарят на реалните условия. И така, че да се могат да се зачитат на европейските норми, което не винаги става днес. Също така знам, че комисията вече е започнала работа в тази насока и ми изглежда абсолютно необходимо че да се позовем на тестове в реални условия, за да вземем предвид техните резултати. Когато става дума за метана и дали се включва той в емисиите от СО2, трябва да се насърчи използването на альтернативни двигатели, за да можем да се компенсира повдигането на праговите стойности за въглеводородите и да се направи законодателно предложение за метана след консултация с заинтересованите страни, защото включването на метана отговаря на европейското законодателство по отношение на емисиите на CO2, което се предвижда за 2016 година. За да се обогати предложението на комисията, също така Искам а, да поздравя докладчика за неговата работа и в друга област. А, да се заместят замесят делегираните актове е правилен подход, а, защото става дума за въвеждане на град, гранични стоености за азотния двуокис, но също така смятам, че провеждането на подобен прагова стойност може да бъде да не бъде полезна. Е, смятам, че делегираните актове обаче в този случай са по-уместни, за да не забавяме да не забавяме въвеждането на стойности за, азотните, за двозотния двуокис. Тоест така, необходимо е също така да се внесат допълнителни изменения в срока, за да може в срок комисията пък да вземе своите решения. Danke sehr. Nächste ist Jackie Foster. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за така цялостната информация, която ни предоставя. Ясно е, че ще бъде интересно да видим какво ще бъде решението на Комисията по околната среда по този доклад. Общо взето може да се каже, че ние а, фактически очакваме процедура на съвместно взимане на решение, а не делегиране, а на делегирани актове. И още няколко неща, които трябва да се споменат. Смятаме, че някои от компромисите предложения са приемливи. Ще е, подкрепим някои от тях, е, но е, там, където става дума за нови гранични стоености за въглероден окис и въглероден двуокис, ние не смятаме, че има преднатвърляне на стойностите на тези емисии при ниски температури, така че няма да подкрепим нещо, за което няма а, научни данни. Въвеждането на а, задължителни измервателни уреди за потреблението, за консумацията, е нещо, което също няма да подкрепим. Значи, в зависимост от за това как ще върви времето на измененията, ще, вероятно, ще подкрепим становището. Жалко е, срамота е, че някои от принципите, по някои от основните принципи бихме могли да се съгласим така, с най- лесно. Ще нека изчакаме да видим какво ще становище на комисията по околната среда. Благодаря сега за Майснер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Въпросът е от техническо естество, но е важна тема, тъй като говорим за емисии и как можем да не допуснем тяхното увеличаване. От името на моята политическа група ние искаме да се възприеме друг подход, метана да не се включва. Той е парников газ, действително, но няма да допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове. газове. Метан обикновено се включва, тъй като влияе върху климата, но не вреди на здравето и затова не се счита за замърсител в такъв смисъл. Ние говорим за замърсител, за еквивалентен на CO2, но не и за парников газ. И това би променило нашата позиция. Не считам, че метана трябва да се включва. Затова предложихме да не се подкрепя компромисно изменение е едно. Считаме, че по-добре да се възприеме друг подход – от този, който се предлага от АОД, Има проблеми с второто компромисно изменение. Комисията получава по този начин на повече правомощия да приема нормативни актове и така тя засилва правомощията си по отношение на парламента и съвета, което означава, че лишава нас от някои правомощия. Затова Ауди няма да подкрепи парламентът да бъде ограничен в своите правомощия. По по-конкретните въпроси, задължителните устройства за измерване на разхода на гориво, повечето от моторните превозни средства вече са Оборудване с подобни устройства, тъй като това е полезно, особено за търговските МПС. Затова не виждам какъв е спора. Относно е, показването на емисиите в реално време, в момента комисията работи по методи за измерване на всичко това, по-добре е да изчакаме комисията да се свърши работата и да видим какъв ще е резултата и тогава да обсъдим пределните стойности, вместо в момента да обезмисляме по-нататъчната дейност на комисията. Това становище се споделя от колегите ми от моята политическа група. В много отношения ние ще гласуваме по-различно от докладчика. Е, знае, че тя разбира, че ние трябва да потърсим разумен компромис, е, за да се подобри качеството на въздуха и да се намалят емисиите от МПС. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. за този много технически доклад. Аз няма да се спирам подробно на всички изменения по-отделно. Постигнахме компромис. Всички политически групи не са съгласни по всички въпроси. Това е напълно нормално, тъй като темата е голямо предизвикателство. Считам, че ние вървим във вярната посока по отношение на отделни технически елементи и това е особено важно с оглед намаляването на емисиите. Но не мога да кажа, че ние сме удовлетворени от тези решения. Ние искаме да се промени градоустройството, искаме по-различни решения за обществения транспорт да бъдат намерени. Съвместното използване на автомобили може да е едно от решенията. Преди срещата КОП-21 ние трябва да видим какво сме готови да направим за опазване на околната среда, за нашето бъдеще. Следва да имаме предвид, че емисиите от транспорта убиват повече хора, отколкото пътно-транспортните происшествия. Затова въпросът не е маловажен. Благодаря ви, господин председателю. Китела. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика. Считам, че намаляването на, на замърсяването на въздуха при източника е това, което трябва да е наш приоритет и стандартите Евро 5 и 6 дават възможност да се постигне именно това. Но както вече споменах и преди, предложението на комисията не споменава никакви мерки, които на практика биха довели до намаляване на емисиите. Съдържат се само мерки, които гарантират гъвкавост за държавите членки. Имаме смесени е, е, чувства относно подкрепата е, и озмененията, свързани с устройствата за измесение на измерването на разхода на гориво и индикаторите за смяна на придавката не могат да се подкрепят. Ние ще подкрепим само тези мерки, които действително водят до намаляване на замърсяването. Не можем да подкрепим компромисно изменение първо, които изисква да се отчитат емисиите на метан и да се разглеждат в рамките на пределните стоености за CO2. Що се отнася до компромисно изменение 2, ние не считаме, че превозните средства, които използват природен газ, трябва да се ползват от каквито и да е изключение, що се отнася до пределните стойности. Защото се предвижда увеличение на е, емисиите на въглеводороди от подобни моторни превозни средства в бъдеще. Благодаря. Следващият оратор. Искам да благодаря най-напред на докладчика за нейната работа. Разрешаването на проблемите с замърсяването, според нас, не може да е толкова еднозначно. Ние искаме да постигнем напредък в използването на възобновяеми енергоисточници. Въпреки това, в доклада считаме за приемливо да има позоваване за отчитането на метана при изчисляването на емисиите като междинна стъпка. Но имаме проблем, който вече беше поставен, а именно по процедурата, която е възприята, а именно използването на делегирани актове. Този въпрос беше поставен от редица политически групи вече. По въпроса за емисиите, ние не трябва да допускаме ограничаване на правомощията на Европейския парламент. Това е недопустимо. Ние следва да вървим според обичайната законодателна процедура. Ние предложихме изменения, искайки комисията да представи нови законода... ново законодателно предложение, тъй като няма направена оценка на въздействието или това, което имаме в момента е от доста общ характер. Въпросът беше обсъден на срещата на докладчиците в Сянка, но въпреки това остават някои неясноти. За това ние предложихме някои изменения в тази насока. Имаме още трима желащи да се изкажат. Моля да се ограничите в рамките на по една минута. Марко Стипър има думата. Благодаря ви. Ние имаме много амбициозни цели за емисиите на СО2 в сектора на транспорта и на автомобилите в частност. Това обаче засяга конкурентоспособността на европейската е, индустрия. Целите ни трябва да бъдат е, постижими. Относно компромисно изменение едно, е, изчисленията се правят без метана. Ако включим сега метана, а това има, няма много общо с процеса на изгаряне ще бъде поставен под въпрос ще бъде поставен под въпрос бъдещото развитие на сектора. Ние трябва да преценим какви са екологичните последици, но ние все пак не сме комисия по околната среда. В различните комисии се разглеждат различни аспекти, които обаче сега се подкопават от компромисно изменение 1. Благодаря ви. Господин Нилсън има думата. Благодаря. Това е проблем, на който се натъкнахме още в предварителните ни а, дискусии, тъй като има препокриване на правомощията с Комисията по околната среда. Ние трябва да определим какви са пределните стойности, а, така че индустрията да може да се развива по най-добър начин. Работейки по тези технически въпроси, опитвайки се да регулираме всички технически подробности, всъщност да можем да затрудним иновациите. Налагането на по-строги изискванията могат да ограничат иновациите. Ние Знаем, че доста от иновативните решения действат, както тези, свързани с използването на слънчевата енергия и прочее. Затова трябва да сме по-предпазливи, когато пипаме в техническата сфера. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Искам да направя също няколко коментара. Тази тема опира до замърсяването, до опазването на околната среда, както и до фини частици и газове, които вредят на човешкото здраве. Има начини да се намалят замърсяващите частици. Има доста вредни, отровни газове, които са резултат от процеса на изгаряне. Въглеродният оксид също е включен. Той и неговите стойности трябва да бъдат намалени. Той е много вреден за човешкото здраве. Ето защо ние разглеждаме въпроса в това досия. През 2011 година ние обсъдахме пределните стойности за CO2 в лекотоварните автомобили 130 мг на километър до 2020, 5 литра петрол. Това е част от техническия стандарт, който приехме тогава. Дали може да се счита всичко това за еквивалентно на емисии на CO2, тъй като въглеродните и азотни двуокиси могат да бъдат превърнати в други вещества, но всичко това не е част от досието, което разглеждаме. Необходимо е, разбира се, да се разгледа от Европейската комисия. Съжалявам, че съм толкова ограничен във времето. Останалите оратори разполагаха с повече време. Председателят Госпожа Свански има думата от е, името на Европейската комисия. Uh, Благодаря. От гледна точка на Европейската комисия ние нямаме конкретни коментари. Искаме да благодарим на докладчика за направените предложения за изменения. Читам, че те са във вярната насока. Има обща знаменател с предложенията на Европейската емисия, целящи да се намалят емисиите от МПС, както и да се осигури тяхната енергийна ефективност. Ние очакваме резултата от гласуването в вашата комисия утре. Председателят. Сега давам думата отново на докладчика. Благодаря ви много, господин председателю. Аз ще взема предвид всички ваши предложения, ако това беше възможно, но знаете, че не Искам да коментирам компромисно изменение едно относно метана. Ние имаме делегирани актове. Ние отхвърлихме делегираните актове. Поискахме оценка на въздействието от Европейската комисия. След това представителите на сектора, заинтересованите страни се казаха думата, което означава, че в бъдеще, винаги когато комисията а, направи предложение, което отива твърде далече, ние може да се върнем към този въпрос. Аз се опитах да удовлетворя всички желания. Благодаря отново на всички, които си сътрудничаха с мен в качеството ви на докладчици в сянка. Председателят, аз също искам да благодаря на докладчика, както и на докладчиците в сянка, на всички, които взеха участие в разискването. Гласуването ще бъде утре в 10 часа. Следващата точка от дневния ред е представене от министъра на транспорта на Латвия, господин Андрес Матис, който вече е тук. Добре дошъл. Очакваме да чуем какво имате да споделите с нас. Благодаря, господин председател. Дами и господа, ще започна отново, казва оратора. Уважаеми господин председател, дами и господа, почитаеми депутати, Мое удоволствие е да бъда тук днес с вас и да ви уведомя за това какво, бях, какво успяхме да постигнем по време на латвийското председателство. Миналата седмица Министрите на транспорта на заседание в Люксембург съгласуваха общ подход във връзка с предложението за директива за техническите изисквания за а, кораби, които се движат по вътрешни водни пътища. Идеята е да се оправи и да се подобри първоначалната структура на предложението, да се разясни географското приложение и да се работи с техническата комисия. Този подход получи и одобрение от страна на комисията. Важно е да се подчертае, че в началото на месец юни Централната комисия за навигация по Рейн постигна съгласие по отношение на техническия комитет и неговата работа, което е предварително условие, за да може да се постигне окончателно решение по това досие, което е много необходимо на целия сектор. Напълно съм убеден, че следващото председателство, Люксембургското председателство, както и парламента и съвета, ще успеят да постигнат съгласие по съдържанието на тази директива, така че Европа да може да остане наистина водач по отношение на мултимодалния начин на транспорт. Дами и господа, по отношение на наземния или пътен транспорт, Латвийското председателство наистина се фокусира най-много върху железопътния транспорт, възоснова на постигнатото от италианското председателство и съгласието постигнато между съвета и парламента, успяхме да приемем два важни законодателни акта в тази област. Първо директивата за масите и теглата, и втората директива, която има, цел, която има за цел да определи трансграничните наказания и да подобри сигурността на железопътния транспорт в Европа. Като говорим за безопасност, трябва да ви кажа, че миналата седмица, по време на заседанието на министрите, получихме информация от комисията във връзка с средносрочния преглед на правната рамка за безопасност 2015-2020 година. Люксембургското председателство по време на заседанието на министрите през месец октомври иска да разгледа отново въпроса, свързан с безопасността във връзка с Бялата книга по транспорта. Сега нека отново се върнем на железопътния транспорт. Споменах, че през месец януари, когато за пръв път се видяхме, а, ние разглеждахме своето работа по четвъртия железопътен пакет като приоритет на председателството. Ние от председателството наистина вложихме много усилия за обсъждане на двете части или двата стълба от това предложение, което ни позволи да постигнем значителен напредък и по двете части. По отношение на така наречения пазарен стълб на предложението, председателството продължи да работи по вече набелязаните неща от италианското председателство, включително и управление на мрежите. От гледна точка на това колко чувствителен от политическа гледна точка е този въпрос, аз помолих колегите да предоставя допълнително указания за работата на съвета по няколко отворени въпроси. В предложението за управление, там където става въпрос за независимостта на управителите или менеджерите на инфраструктура и също така за достъпа до подвижен състав. Нещата протекоха на техническо ниво и успяхме да намерим решение на повече от отворените въпроси. Искам да подчертая, че работата по време на нашето председателство се базираше на конкретен компромисен текст и това беше първият компромисен текст, който се публикува от публикуването на пакета, четвъртия пакет през 2013 година. По време на заседанието на министрите с удоволствие чух от своите колеги, че до момента дискусията протича доста ползотворно и че вървим смело към постигане на компромис, който може да бъде прият от всички. Искам да приветствам идващото председателство и министър Бауш за това, че той иска да продължи да се обсъжда така наречените деликатни от политическа гледна точка части от предложението. И това ще бъде не само на ниво съвет, но ще има и преговори с парламента по-късно през годината. По отношение на техническия стълб на пакета, нашата работа там все още не е приключена. След дълги преговори успяхме да намерим решение на повечето отворени въпроси. И това е решение, което за момента се подкрепя и от а, сектора. Искам да благодаря на вас и на вашите екипи за конструктивното сътрудничество. И имам предвид тук а, и политическата част, и техническата част от а, четвъртия железопътен пакет. Сега ще се проведе деветия кръг на тристранните преговори и съвета се надява, че това ще е последния. Оставащия въпрос за изпълнителните актове и актовете по делегация е последното нещо, което трябва да изчистим, преди да можем да постигнем споразумение. Уважаеми господин председател, докладчици, докладчици в сянка, във връзка с техническата част на четвъртия ЖП пакет, през последните няколко месеца общата работа ни доведе до този решителен момент. Знам, че крайните стъпки ще са много трудни за всички, които участват в процеса. Знам това много добре и въпреки всичко е време да стигнем до споразумение. Не трябва да забравяме и общата цел на техническата част от пакета, именно да се предостави помощ на индустрията. По отношение на международните пазари, повече от ясно е, че трябва да следим какво се случва и извън Европейския съюз. Поради тази причина европейските институции трябва да направят всичко, което могат, за да предоставят достатъчно добра подкрепа на европейската ЖП индустрия. Уважаеми колеги, вярвам, че ще може да бъде намерено решение по време на тристранните преговори тази седмица. По отношение на нещата, свързани с съвета. В момента се работи и по законодателния документ за правата на самолетните пътни, на пътниците, които използват самолети. Полагаме максимални усилия, за да можем да постигнем компромис по отворените все още въпроси. Успяхме да постигнем значителен напредък по време на своите дискусии. Въпреки това, по отношение на компромисния текст, предложен от латвийското председателство във връзка с компенсациите и изпускане на свързващ полет, там нещата все още не са решени. Също така остава въпроса и с Гибралтар – това е нещо, което пряко засяга правата на пътниците и надявам се, че скоро ще можем да постигнем компромис и да намерим баланса между правата на пътниците от една страна и правата на бизнес сектора от друга. Въпросът с Гибралтар наистина ограничи напредъка, който можехме да постигнем по това досие и освен това този сектор продължава да бъде изправен пред сериозни проблеми. Латвийското председателство би искало да допринесе до, да допринесе към дискусията по стратегическите въпроси във въздухоплавателния сектор. На 13 март имахме работен обяд и по време на този работен обяд се фокусирахме върху трите най-важни теми в авиацията днес, а именно първо – външна и вътрешна конкурентоспособност на авиационния сектор. След това принос към програмата за растеж и заетост и след това технологична съвместимост или свързаност в Европа. По първата тема министрите говориха за административната тежест и също така говориха за обществената подкрепа за определени компании и летища. Наистина трябва да има разумен капацитет на инфраструктурата, за да може да се засили конкурентоспособността на европейските авиопревозвачи в сравнение с външни такива. По отношение на втората тема, за да се увеличи приноса по отношение на програмата за растеж и заетост, трябва нещата да се засилят по отношение на възприемането на нови технологии а също така трябва да се предоставят и инвестиции в авиационната инфраструктура. Третата тема беше свързана с това, че вътрешната и външна оперативна съвместимост е от изключително значение за развитието на тази област и това е възможно с засилване не само на големите транспортни центрове в Европейския съюз, но и с помощта на засилване на връзките между периферните области в Европейския съюз. През 2015 в работната програма на комисията се набляга на авиацията. Комисията работи върху новия пакет за авиацията и надяваме се, че при тяхната работа те ще си спомнят кои са стратегическите приоритети на държавите членки. По отношение на все повече увеличаващите се въпроси, свързани с дистанционно управление е, на превозни средства и системи. Е, ние направихме една конференция в Рига във връзка с дроните или дистанционно управляваните въздухоплавателни апарати и обсъдихме предизвикателствата пред тази развиваща се индустрия беше прията така наречената декларация от Рига и смятаме, че това наистина много помогна за бъдещото регулиране на тази област. Освен всичко споменато, латвийското председателство продължи да работи по външната авиационна политика. Работихме по споразумения за безопасността с САЩ, едно изчерпателно споразумение с Бразилия и също така работихме по няколко споразумения с Харватска. Друг приоритет на нашето председателство беше Engage Europe. В края на април беше проведена среща на транспортните министри. Беше съставена декларация от Рига, с която има, цел, която има за цел да подобри сътрудничеството в транспортната област като това включва и интермодални начини на транспорт между Европа и Азия. Повечето от участниците подкрепиха идеята да се разшири транспортната система, като се има предвид нарастващата търговия между Азия и Европа. Особено по отношение на големите транспортни коридори, наземни транспортни коридори, които могат да бъдат альтернатива на морския транспорт. Говорихме и за междуконтинентални железопътни връзки. От гледна точка на това беше спомената и важността на транспортната мрежа ТНТ и други коридори. Обсъди се този въпрос. Говори се и за инвестиции. Това е част от програмата за растеж, а също така ще бъде заложено и в средносрочната, средносрочния преглед на Европейската стратегия във връзка с Европа 2020. Необходими са допълнителни инвестиции, за да се подобри конкурентна способността в Европа. Това беше чудесна възможност за министрите на транспорта да обсъдят по-нашироко контекста на тези проблеми. Също така искам да спомена и плана за инвестиции на председателя Юнкер. Той е много важен за транспортния сектор и всички ние трябва да положим максимални усилия, за да може транспортния сектор да остане важна част от, от, от фонда за инвестиции. ще има по-сериозна дискусия за важността на мрежата ТНТ, възможността за инвестиции и други въпроси в Рига следващата седмица. Тази конференция е организирана съвместно с Европейската комисия. И за да приключа, отново искам да благодаря на всички членове на този комитет и конкретно на председателя за много конструктивното сътрудничество. Надявам се, че тази седмица Латвия ще може да направи последна стъпка по отношение на приключване на ЖП пакета. Освен това искам да пожелая всичко най-добро на идващото председателство, председателството на Люксембург. Благодаря, господин министр. Разбира се, е, с радост ще дам думата на онези, които искат да ви зададат въпроси. Обсъждахме е, тази тема миналия път. Тя се обсъжда и по време на тристранните срещи, и в включване в пакета за железопътния транспорт. Въпросите са сложни, но се надяваме, че ще бъдат намерени решения, които ще са задоволителни за всички. Разбира се, съдържанието е по-важно от графика. Господин председател, благодаря. Господин министър, първият доклад за оценка на латвийското председателство. Първите отзиви за латвийското председателство са положителни. Разбира се, не трябва да правим сметка за кожата на мечката преди да сме я убили. Но това, което сме видели до сега, не дава основание да поздравим господин министъра за свършената работа. Разбира се, вие се опирате на постиженията на италианското председателство преди вас, т.е. има основи, на които да стъпите. Радвам се, че министърът започна с вътрешните водни пътища, защото именно там е необходимо да се направи нещо. Въпросът не е много популярен, като се имат предвид всички технически изисквания, но и за Рейн, и за Дунава има важни проблеми, които трябва да бъдат решавани. Радвам се също това, нещо, което министър спомена към края на изказването си, е че той се отнася критично към финансирането и следващите председателства трябва да са сигурни, че транспорта ще получи достатъчно средства. Има трудни въпроси, които във връзка с железопътния транспорт, които ще бъдат обсъждани, трябва да бъдат решени миналият, следващият сряда. Това се отнася и до делегираните актове и работата на съвета. И можете да добавите всъщност това към вашия списък на постижения. Въпросът е, защо? Все още няма обща позиция, нито единен подход, когато става дума за политическия стълб. По отношение на транспортните коридори чухме, че е направен значителен, постигнат значителен напредък, но работата няма да може да бъде свършена до края на юни, и след това ще трябва да я поеме а, Люксембургското председателство. И а, по въпроса за а, радиацията а, съществуват трудни въпроси, а, а, които трябва да решават Обединеното кралство и Испания. И надяваме се, че Люксембургското председателство ще ги реши успешно. Благодаря ви. Вие дадохте пример как една малка страна може да постигне много повече от големите. Председателят, благодаря. Благодаря, господин председател, дами и господа, господин министър. От името на моята политическа група искам да ви поздравя, господин министър, за работата ви през последните 6 месеца. Подкрепям това, което казахте, което казаха и други. Според мен работата ви бе белязана от спокойствие, ефективност и подбирахте думите си така, че те да бъдат приемливи за всички. Разбира се, въпросите са трудни и отделихте по-голяма част от си на четвъртият железопътен пакет – и това не е за очудване, защото знаем, че този пакет е извънредно важен. Особено за а, това, като се има пред факта, че различните страни членки имат различни приоритети. Но независимо от това, благодаря ви за свършената работа. И особено по техническите досиета, свързани с четвъртият ЖП пакет. След вас председателството ще поеме Люксембург. И е, това ще бъде четвъртото председателство, което работи по този четвърти е, железопътен пакет. Но вие е, постигнахте доста много. Споменахте техническата страна на въпроса. Сроковете за прилагане и въпроса за делегираните актове и актовете за прилагане, за изпълнение – и тук има много някои неща, които не са ясни за всички. За следната седмица ще се запозная по-подробно с текста и съм сигурна, сигурен, че ще можем да намерим а, а, версия, стигнем до версия, която ще бъде приемлива за съвета. Колкото до политическата страна, сигурна, сигурен съм, че ще продължи да работи Люксембургското, Люксембургското председателство и по тази част и когато постигнем споразумение по техническите въпроси, се може да обърнем по-голямо внимание на политическите въпроси. Но още сега искам да спомена някои неща. Мисля, че няма да бъде нито разумно, нито справедливо от политическа гледна точка – да използваме техническото досие, по което надяваме се ще има постижение, споразумение едната седмица, за и да забавим нещата, като изчакваме политическо споразумение по отношение на пътническия транспорт. Това не трябва да става. Не трябва това да е причина за забавене на работата. До сега бяхме много търпеливи. и Изчаквахме да видим какъв ще е резултатът от работата на последните три председателства. И искам да кажа, че последният срок за приключване на техническото досие трябва да бъде съветът на транспортните министри през октомври. И то това трябва най-късно. бих предпочел по-бързо да се постигне а, споразумение, но в никакъв случай не трябва да се забавя политическото решение. И смятам, че най-крайният възможен срок е именно октомври на съвета на министрите на транспорта. Вече четири председателства минаха и крайно време е да направим това, което, за което отдавна ни призовават, а именно прилагане на техническите решения, които са взети. И още нещо. Трябва да кажа, че нашите докладчици, господин Рике и госпожа Аяла Сенда, са свършили, чуд, свършили чудесна работа. Европейската комисия не успя да действа достатъчно бързо и да предложи решение за прилагане на планът Юнкер. Ние и моята политическа група в никакъв случай не сме против плана Юнкер, ние сме за него, но сме за план Юнкер, който ще даде голяма добавена стойност. И въпреки това бих искала да кажа в критичен порядък, че и съвета и комисията заедно не предлагат най-добрите решения, според мен. А, бюджетът, бъдещия бюджет трябва да обхване научно-изследователските дейности, транспорта, високоскоростният интернет и така нататък. Трябва да вземем предвид нуждите на механизма за свържване на Европа. Огромен, огромен бюджет, става дума 70 милиарда се споменават и в никакъв случай не трябва да има конкуренция това кой да използва тези средства. В такъв случай крайният резултат няма да е задоволителен. Не трябва да забравяме, че критериите за механизма свързване на Европа и качествените критерии за транспорта, за които се борим отдавна, трябва да влезат в сила в прилагането на в предстоящото финансиране. Искам да пожелая на Люксембургското председателство успех в работата му през следващите 6 месеца. Благодаря, Ди Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря на Латвийското председателство. Няма да говоря много за четвъртият железопътен пакет. Роберт много добре го обобщи. Той вече доста години е начало на работата, сътрудничи с много колеги, полага усилия, направене, има напредък, но недостатъчен. Има още доста, което трябва да се направи. Стана въпроса за вътрешните водни пътища за някои страни членки. Е, е ясно, че вътрешните водни пътища не се използват достатъчно. И ако има е, вид транспорт, е, за който съществува структура, инфраструктура вече изградена, те трябва да се използва. Не всичко трябва да се превозва с желез, ЖП транспорт или с камиони ние не искаме да приемаме законодателни актове. Става дума за става дума за прилагането на, наказателни постановления от една страна в друга. Разбира се, страните имат различни правни системи и това няма да бъде лесно. Знаем какво мисли докладчика, какво също и декларацията от Рига за използване на дронове и на други средства. Това е един пазар, който много бързо расте е, това е следващия етап в авиационната промишленост. И а, е, нямаме тук на какво да се опрем, но е, работя в сътрудничество с колеги по този въпрос и се надявам, че ще може да представим резултати, и то добри резултати по-късно тази година. Жалко е, че някои от въпросите се бавят. Примерно единното европейско небе е нещо, което е извънредно важно. И е, когато става дума за Гибралтар, е, трябва да кажа, че Великобритания няма никакъв проблем с Гибралтар, който е едно суверенно суверен субект. Но когато става дума за правата на пътниците, за единото европейско небе, за открити жени, испанският комисар Лао де Палатио вече 10 години работим по този въпрос и стигаме до едно така направо смешно състояние на нещата, където трябва нещата да се решат и по-скоро да помислим какви ще са последиците от едно подобно поведение. И към това се присъединяват и някои други трени членки, нещо, което съвсем не помага. Ако искаме да вървим напред с единно небе, с инфраструктурата, с въпросите за правата на пътниците, трябва да преодолеем тези трудности. Ще кажа, че благодарим на това, което Латвийското председателство постигна в, за кратко време и при зададените съществуващите обстоятелства, мисля, че сте направили е, много, колкото можете е, е, и се работихте успешно. Благодаря. Благодаря. Господин председател, от името на либералната група и аз искам да благодаря на латвийското председателство за неговата работа. За първи път председателствате съвета. Знам, че всяка първа така подобна задача е трудна, но свършихте много добра работа. Няма да повтарям всичко, което бе казано до тук, но ще повторя нещо, което беше казано. Поздравявам ви за постигнатото по отношение на вътрешните водни пътища. Страни като Германия, които имат немалко вътрешни водни пътища, могат да се възползват от това. Много важно е и постигнатото в областта на железопътният пакет. Постигнахте напредък и пробиви също така имаше в техническо отношение, бе постигнато немалко. Разбира се, може да преговаряте, но решенията зависят от това, което мнозинството в съвета е готово да приеме. А, това са и ограничителните условия за вашата работа. Разбира се, има и редица а, трудности, които трябва да се преодоляват. Всички искат а, да имаме единно европейско небе. А, но трудностите, не, независимо от къде идват, а, е, не трябва е, поради тях е, всички граждани на Европа да страдат, поради това, че някой се пита за да е къв суверенити и суверенитетът върху една или друга територия. Значи, когато става дума за дроновете, за безпилотните летателни апарати, трябва да кажа, че и там вашият принос, принос е достоен за поздравление – е, същото се отнася и до транспорта в периферните е, райони. И накрая, по отношение на е, бъдещето финансиране, транспорта транспортът трябва да получи достатъчно. Вие сте, разбира се, министър на транспорта и сигурно знаете, че мрежите ТНТ са въпрос, по който трябва да има споразумение. Но има предложение на комисията там а, и има а, а, има взето решение, но ако са необходими средства, а, ние трябва да бъдем онези, които най-енергично защитават първоначалното решение. Всички знаем, а, а, че а, към това, което се предвижда в плана Юнкер, е, трябва да се привлекат и частни средства, но това не трябва да бъде за сметка е, на е, нещо друго. И, не знам какво влияе вашето влияние като министр да взимате решение по този въпрос, но планът на Юнкер несъмнено ще трябва да привлече и ще привлече частни инвестиции. И в никакъв случай не искаме да се спъваме от едни или други правила. И Доминик, и Иньес, и други са свършили много добра работа. Ще каже, парламентът е на ваша страна, господин министр, и очакваме още по-нататъчни успехи, особено като имаме предвид прилагането на плана Юнкера за транспорта. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на Латвия за отличното председателстване. Те проявиха силна воля да предвижат нещата напред. Имаше доста противопоставяне в някои случаи и тези хора успяха да се наложат, е, но това в никой случай не омалуважава постигнатото от латвийското председателство. Четвъртият е, железопътен е, пакет е въпрос, който следя от години и трябва да призная, че вече сме изпуснали влака на развитието, който върви напред и не сме достигнали нивото, което желаем. Има доста проблеми в железопътния транспорт. Изоставаме от останалия свят. Останалия свят разбра колко важно е да има конкурентоспособност и работи в тази насока, докато Европа не е готова за това и се губи времето в водене на преговори, вместо да се изправи лице в лице с предизвикателствата. Това, което трябва да направим в Европа, е да осъзнаем, че ние сами пречим на конкурентоспособността си. След като преодолеем тази пречка, убедена съм, че ние ще можем да се справим с множеството предизвикателства единното европейско небе, Гибралтар. Това са разговори, които вървят вече от години. Има доста пречки, които все още не са преодоляния. Важното е, че имаме добра авиационна система, която обслужва клиентите, е, фирмите и ще допринесе и за по-нататъчното развитие на този сектор в Европа. Ние искаме да имаме един система във въздушния транспорт и трябва да работим за постигането на тази обща цел. Искам да благодаря на Латвийското председателство за положения труд – за постигане на общите ни цели. Това беше нещо положително за цяла Европа. Надявам се, че хората, които са против развитието, ще осъзнаят, че трябва да работим заедно за нашето общо бъдеще в Европа. Председателят, благодаря ви. Карима Дели. Благодаря, господин председател. Господин министър, от името на групата на еколозите искам да ви благодаря за вашата цялостна работа. Може и да е нещо необичайно, но ще ви поставя един въпрос. Каква е равносметката, която правите вие, що се отнася до трудностите на предизвикателствата? скоро ще приключа вашето председателство. Как работихте с Люксембургското председателство? Вие споменахте важни досиета, които представляват доста голямо предизвикателство. Моите колеги посочиха, че когато говорим за четвъртия железопътен пакет, се изисква политическа воля. Колегите го казаха планът за инвестиции на господин Юнкер и благодаря на господин Рике и госпожа Ела Сендер като докладчица по този въпрос. Искам да разбера обаче каква е вашата визия за това, което беше договорено в рамките на този пакет в областта на транспорта. В този пакет има въпроси свързани с устойчиво развитие на градския транспорт, по-устойчив железопътен транспорт, на по-устойчив воден транспорт и прочие. Вие говорихте и за безопасността по пътищата. Не бяхте ли все пак шокирани да разберете, че Европейската комисия оставя въпроса за пътните происшествия за 2020 година. Какви са усилията, които трябва да се положат от Люксембургското председателство, най-вече по въпроси за Гибралтар, или други важни въпроси, свързани с транспорта, въздушния паспорт, правата на пътниците и нещо, което особено ме вълнува. 6 месеца остават до екологичната конференция, мястото на транспорта по отношение на изменението на климата води до засилен интерес. Вие сте работили по тези цели и в заключение искам да ви запитам дали не сте прекалено разочаровани, че по въпроса за социалния дъмпинг не сме стигнали особено далече и че а, трябва това да се превърне в а, истинско, а, истински приоритет по време на люксембургското председателство. Следващият оратор. Надяваме се, че ще можем да продължим по този въпрос. Съжалявам, че не разполагаме с достатъчно време за разисквания. Безопасността по пътищата е въпрос, който не се засяга особено, независимо от факта, че е свързан с доста сериозни въпроси. Важни са също въпросите за социалния дъмпинг, за ниското заплащане на шофьорите и също всички опити да се избегне полицейския контрол по пътищата чрез всякакви възможни средства. Все пак въпросът за пътната безопасност е изключително важен. Кристин. Ще бъда бърза. Както казаха колегите, искам също да благодаря на литовското председателство по това, което беше постигнато в техническата част на четвъртия железопътен пакет и предстоящия диалог след няколко дни ще доведе до заключение. Ние работихме много добре. Искам да ви благодаря за положения труд, за, за постигнатото. Не беше лесно да се объединят държавите членки, за да се стигне до един компромис, който да е приемлив за Европейския парламент. Благодаря ви за всичко това. Надявам се, че най-късно през октомври ще приключим по техническата част на този пакет. Благодаря. Павел Теличка има думата. Благодаря, господин председател, господин министър. Доста сложни бяха досиятата, по които работихте по време на вашето председателство, но начина по който се справихте заслужават нашата признателност. Искам да подчертая нещо, което беше споменато вече от колегите. Става дума за финансирането от Европейския фонд за стратегически инвестиции. Може би се подценява настроението в парламента за предстоящия период. Това ще бъде негативен сигнал към пазарите, защото ние отнемаме финансови средства от проекти, които няма да доведат до рентабилност за инвеститорите. И така има известно подкопаване на а, транспортните коридори. Имам два въпроса към вас. Първо, в вашето изказване вие се позовахте на държавната помощ, що се отнася до оператори в въздушния транспорт от трети страни без да навлизаме в подробности, бихте ли казали нещо повече? Какво е вашето послание към идващото люксембургско председателство по това досие? На второ място, може би моментът не е подходящ да се спираме подробно на те. Това, което казахте, може да се очаква, но ще съм ви признателен, ако не само като председателство, но и като министри на транспорта, какви са намеренията за интегрирането на съседните държави и каква е вашата оценка по този проект. Благодаря, Аяла Сендер има думата. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към коментарите, направени от колегите. И искам също да благодаря на Латвийското председателство за свършената работа в контекста на едно толкова сложно досие, което обаче е своевременно и важно. Става дума за четвъртия железопътен пакет. Усмях, успяхме да преодолеем първоначалните трудности, да работим за подобряване на състоянието в три основни области. Има някои липсващи елементи, които може да изглеждат на пръв поглед незначителни, но когато говорим за делегирани актове, те имат техническо естество, но могат да имат и сериозни последици. Това ни се казва от социалните ни партньори. Искаме да ви благодарим за положените усилия а, относно техническия стълб. Аз съм член на Европейския парламент вече от доста години. Била съм не само евродепутат, но съм била също и съветник в областта на транспорта. Техническият стълб без политическа подкрепа не струва нищо има заведени процедури за нарушения от 10 държави членки в тази област. Ако одобрим техническия стълб, политическата част ще дойде от само себе си, може би. Но същия проблем ще остане и за следващите пакети, петия, шестия и прочие. Надяваме се, че ще се постигне напредък от идващото ново председателство, което ще може да стъпи на постигнатото от латвийското председателство. Вие ще улесните работата на новото председателство. Когато говорим за пакета за инвестиции, бихме искали комисията, съвета да работят по-голямо сътрудничество. Транспортът някак се е оставен на страна. Независимо от всичко, ние успяхме да ограничим съкръщенията на средствата за транспорта с 1 милиард. Успяхме също да предвидим субсидии. По въпроса за Гибралтар, това е по-скоро двустранен въпрос. Госпожа Фостер подчерта, че госпожа Лойола де Паласио се е занимавала с този въпрос. Ние винаги сме разглеждали това като конфликтен въпрос – беше подписано споразумението от Кордоба, но имаше сериозни проблеми, особено, що се отнася до изкуствения риф, постигнатото споразумение, което можеше да бъде в наша полза и да се реализира проекта Едино небе, сега отново има връщане назад по него но това е все пак достранен въпрос, който става неразрешен към момента. За транспортната конференция радвам се, че вие участвахте заедно с комисаря Булц. Булц. Социалните аспекти, бюджетните аспекти са изключително важни. Какво можем да направим за работещите в транспортния сектор в бъдеще? Как можем да ги интегрираме в по-добра степен. Надявам се, че ще можем да работим съвместно с съвета и комисията, за да постигнем повече напредък в тази област. Всичко това са важни въпроси за подобряване на мобилността в Европа. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря също на латвийското председателство за работата, положена по четвъртия железопътен пакет. Имаше доста безсънни нощи, но искам най-сърдечно да ви благодаря за постигнатото. Разбира се, не заслужавахте на това, което наблюдаваме в момента по отношение на делегираните актове. Въпреки всичко, надявам се, че ще можем да се доближим до постигането на споразумение и че вашето председателство ще приключи на положителна нотка. Днес получих едно телефонно обаждане от представители на този сектор. Очаква се нашия доклад с нетърпение, особено по техническия стълб. Този сектор действително очаква вземането на решения по техническия стълб. Не биха искали да има каквото и да е забавене. Не зная дали съветът има силно желание да се приключи работата по техническия стълб преди края на председателството. Но хората, които работят в този сектор в Европа, считат, е, че е, съветът е предвиден срок от 5 години за влизане в сила сектора на транспорта иска да се разреши този е, проблем. Трябва да се положат повече усилия Трябва да бъдат заложени конкретни срокове, трябва да се постигне резултат максимално скоро. Четвъртия железопътен пакет е, има технически, както и политически стълб, както чухме днес в тази зала. Ако следваме тази логика и имаме предвид ограниченията във времето, и необходимостта да се постигне напредък, може би е дошъл момента да постигнем компромис по техническия стълб. Съгласна съм, че, с, че социалното измерение трябва да намери място в пакета. Ние се нуждаем от този пакет. Ако не постигнем напредък по него, що се отнася до управлението, ще бъде още по-трудно да се включи социалното измерение. Намираме се на етап, когато е необходимо да има иновации, да има висококачествени работни места в сектора. Обедена съм, че такива работни места ще могат да бъдат създадени по-лесно, ако последователно приложим на практика този пакет в цяла Европа. За сега обаче не се проявява достатъчно сериозност от страна на държавите членки. Проблемът свързан с правата на пътниците. Аз съм от страната на баските. Гебралтар ме интересува. Но това е въпрос, който се използва като извинение да не се постига напредък по отношение на правата на пътниците двете държави членки, които са засегнати, трябва да се съберат заедно и да се опитат да намерят съгласие помежду си. Това се е случвало в други области, трябва да се случи и в тази област, за да можем да отидем по-напред и искам да призова литовското председателство да направи това усилие. Председателят, аз също съм се включил в списъка на изказване. Що се отнася до пакета за инвестиции, целта беше да се борим срещу безработицата, за по-голяма интеграция в Европа, да се борим срещу климатичните промени но сега се вземат средства от други проекти, на които парламента държи. Европа 2020 има 70 милиарда, 26 милиарда от механизма за свързване на Европа. Ние сме изразходвали две години по европейски проекти, които след това, вместо да бъдат довършени, бяха прекратени. Някои от тези проекти можеше да се използват за финансиране на АЕЦ в Великобритания или други проекти в други страни на Европа. Ние бяхме изпласкани в периферията. По отношение на ЕФСИ, съветът и комисията се опитаха да изолират парламента, за да могат сами да вземат решения. Благодарение на двамата ни докладчици, ние успяхме да направим така, че а, да се реши проблема с делегираните актове. Освен това, по четвъртия железопътен пакет постигнахме някои добри решения по техническата част. Ние не искаме да се намесваме във всеки отделен технически аспект, но ние искаме комисията сама да прави това. Ние трябва също да имаме право да участваме в вземането на решения. Относно ЕФСИ искам да ви попитам за железопътния пакет. Искам да ви помоля да предадете посланието ни до вашите колеги в съвета. Те непрекъснато се опитват да ограничават нашите правомощия. Ние можем да се отнесем към съда и всичко да бъде забавено. Затова делегираните актове е изключително важен въпрос. Относно влизането в сила, а, говори се за различни срокове. Пет- две години, ни казваме една. Защо трябва да чакаме 5 години, докато се реализира на практика? Можем да го направим за 2 години. Това ще бъде в полза за всички. Секторът го очаква, железопътният транспорт го очаква. Затова трябва да се намери европейско решение. И на трето място нещо, което е изключително важно за мен, е за EMTS – ние имахме проблем с бюджета за 10 години. Имахме имахме изграден железопътен път, но нямахме подвижен състав, който да може да ползва тези линии. Тази грешка отне много време, както и погълна много средства. Трябва да й се сложи край. Трябва да има сътрудничество с Агенцията по железопътния транспорт. Затова, имайки предвид всичко казано, искам да се присъединя към всички, които похвалиха вашето председателство, но искам също време с това да ви помоля да се намери компромис, който да е приемлив за нас по трите въпроса, които очертах. Ние сме се доближили доста до позицията на съвета. Сега нещата са в ръцете на съвета. Не трябва да хвалим хората твърде много преди да е постигнат окончателен резултат. Въпреки това искаме да ви пожелаем всичко най-добро за успешното приключване на вашето председателство Ние не можем да се съгласим, докато не се разрешат тези важни три въпроса, които споменах. Сега ви давам думата, за да отговорите на поставените въпроси. Да, благодаря много, господин Крамър. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря за много конструктивна начин, по който работим заедно и за вашите мили думи. И бих искал да кажа, че всички ангажименти, които поехме, когато се срещнахме с вас през месец януари, са неща, които се опитахме да превърнем в реалност по най-добрия възможен начин. Сега може би е добре да спомена малко повече за нещата, по които конкретно говорим. Вътрешните водни пътища, за нас това е особено важно досие и тук е много важно че успяхме да определим, да постигнем всъщност еднакви определения за целия сектор. Миналата седмица, по време на заседанието в съвета, постигнахме съгласие и 90% от коментарите на парламента вече са включени в текста. Поради тази причина вярвам, че идващото председателство ще успее да постигне споразумение с парламента в много кратки срокове по това много важно досие. Що се отнася до железопътния пакет? Да, наистина, поехме ангажимент да работим и по двата стълба, и по техническия, и по политическия. Вероятно, успяхме да постигнем по-бърз напредък в една от двете области, но що се отнася до политическия стълб, ние също вложихме много усилия. и остават само няколко нерешени проблема, които колегите от Люксембургското председателство се надяват да бъдат решени по време на заседанието на съвета на министрите през месец октомври. Надявам се, че от там нататък досието ще успее да се предвижи бързо. Освен това, успяхме да постигнем не, не успяхме да постигнем съгласие по няколко от другите технически въпроси, но в крайна сметка повечето неща за момента са решени. Що се отнася до политическия стълб, бих искал да благодаря за това, че сте така готови за постигането на компромис. Опитахме се да стигнем една позиция, която да е максимално гъвкава. По отношение на изпълнителните актове, делегираните актове, този въпрос все още не е решен, но бихме искали да го приключим. И това не е, защото искаме да си закачим медал за това, че сме приключили работа по него. Не. Наистина, сектора очаква този документ. Той е много важен за всички нас – и европейските граждани ще извлекат полза от това решение поради тази причина. Бихме искали да работим максимално усилено през оставащите ни няколко седмици. Стигаме до авиацията. Тя също е много важна област. Важна е в общоевропейския контекст и ние много добре знаем, че се развива много бързо. И поради тази причина сме изгубили голяма част от пазарния си дял в полза на конкуренти от трети страни. Трябва да се направи нещо, за да се подобри тази ситуация. И поради това организирахме дискусия между министрите във връзка с гражданската авиация, така че да може да се гарантира конкурентоспособността на нашия сектор. Разбира се, можем да обсъдим и различните законодателни аспекти. Правата на пътниците. Почти всичко тук е разрешено. Остават два отворени въпроса. Аз обаче не вярвам, че въпросите свързани с Гибралтар са прости. Ако въпросът беше наистина толкова прост, отдавна вече щяхме да сме го решили. Наистина очаквам да се появят решения, което ще ни позволи да продължим напред. В много области вече сме постигнали техническо споразумение, което е добре една новопоявяваща се област дроните. Да, това е нещо ново, превръща се в нов економически сектор. Европа трябва да бъде в трябва да бъде сред водачите в тази област и декларацията от Рига казва, че от нас се изисква да работим по различни аспекти, например сигурност, техническите подробности, общи стандарти и така нататък. Ако не успеем да определим стандартите ние в Европа, то това ще направи някой друг някъде другаде и така ние ще изгубим своята позиция. Поради тази причина трябва да работим бързо и за това сме отделили и толкова много време на този аспект. Пътната безопасност – Искам да кажа, че това е много важна тема в Европа. Изслушахме доклада на комисията по време на предишното заседание на съвета на министрите. Ще има по-конкретен доклад по тази тема през есента. Сега обаче искам да спомена, че по време на следващото председателство въпросите свързани с сигурността в градовете са от особено значение и ние ще трябва да можем да определим своите цели и съответно да подобрим сигурността на пътищата. Въпросите свързани с фонда за стратегически инвестиции. Наистина това е една възможност за транспортния сектор в Европа да се развие. Благодарение на този фонд ще има възможност за финансиране на големи инфраструктурни проекти и това е възможност да се подобри конкурентоспособността на този сектор. Бяха споменати проекти по ТНТ, тази мрежа, която представлява един бъдещ приоритет за развитие на транспорта. Аз лично съм убеден, че ще успеем да използваме тези инструменти, за да можем да развием допълнително сектора транспорт. Що се отнася до социалния дъмпинг по отношение на економически сектор транспорт и този въпрос беше обсъден тогава, когато говорихме за наземния транспорт. Тогава обсъдихме и изискванията за превоз на тежки стоки. Също така обсъдихме изискванията в областта на въздушния транспорт, говорихме за социалния дъмпинг и говорихме за възможността да се съставят общи принципи, еднакви принципи по отношение на надниците и заплатите. По този начин ще успеем да защитим своя вътрешен пазар. Вярвам, че тези теми ще бъдат на дневен ред и по време на следващите председателства. Когато говорим на мрежата ТНТ на 22 и 23 юни очакваме над 1200 участника в дните посветени на тази мрежа. Очаквам господин Крамер, както и ваши колеги да се присъединят към нас, за да обсъдим неща, свързани с, да речем, наличното финансиране за тези коридори. Вярвам, че ще чуем информация за финансирането на коридорите и наистина вярвам, че проекта за железопътен превоз в Прибалтийския регион ще бъде споменат и че ще можем да продължим да работим по него. Този проект е от изключително значение за нашия регион, защото прибалтийските държави трябва да бъдат интегрирани в общата европейска зона, а това също така ще бъде и най- големия инвестиционен проект в нашия регион. Някои от вас попитаха как се чувствахме ние като председателство, по какъв начин се сътрудничихме с предишните и идващите председателства. Бяха много активни във всички области, опитахме се да постигнем компромиси винаги, когато това беше възможно. По отношение на сътрудничеството с Люксембург, то беше изключително тясно и вярвам ще продължим да работим така. Освен това, много активно си сътрудничихме и с холандското председателство. Опитахме се да постигнем наистина всичко възможно през тези 6 месеца и като една малка страна трябва да кажа, че инвестирахме много ресурси, за да може да се отбележи напредък по всички тези важни за Европа въпроси. Искам да благодаря на господин Креймър да благодаря на докладчиците и докладчиците в сянка от вас за доброто сътрудничество. Очаквам, че от тук нататък ще продължим да работим добре и че ще постигнем компромис по железопътния пакет. Благодаря ви. Bei so viel Beifall brauche ich jetzt gar nichts mehr zu sagen, aber trotzdem herzlichen след тези аплодисменти няма какво да добавя, но наистина много ви благодаря за това, че се присъединихте към нас и благодаря за първото латвийско председателство, което изкарахте. Очакваме то да приключи много успешно и сега вече знаем кой трябва да бъде инициатора на нашето сътрудничество. Пожелавам ви приятен път обратно към дома. So, wir kommen jetzt zum nächsten И така. до следващата точка на дневния ред. А именно, нови предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа. Докладчик е Изабела де Монте. Имате думата. Благодаря, господин председател. Когато става дума за ефективността на въздушния транспорт, още много може да се направи. Искам само да подчертая, че предлаганата резолюция цели да подчертая значението на туризма. Третото по, по значение е, економическа дейност в Европа. Особено важна за малките и средни предприятия, за младежката заетост, за заетостта на жените и се почаква през следващите години да има още 140 милиона туристи, които ще а, посетят Европа. И затова в, нашите, в нашия текст ние почетаваме какво е трябвало да бъде направено до сега в секторите на устойчивия туризъм и какво трябва да се направи в бъдеще, за да може Европа да остане начало като дестинация. Защото има много други райони на света, които са не по-малко привлекателни и трябва да вземем предвид конкуренцията. Туризма се развива много бързо и ние трябва да можем да вървим в крак с развитието на туризма. Тоест, имаме предвид дефинираните по-рано цели, но и новите предизвикателства, като се използват финансовите инструменти, особено структурните фондове, направи се оценка на въздействието и се създадат оперативни структури, които помагат на туризма. Трябва да бъдем логични в своите действия. отрасъла туризъм има много под отрасли. И е невъзможно всичко да бъде включено в едно единствено предложение. Затова мисля, че е за предпочитане да обърнем внимание на някои от стратегическите въпроси. Първо, Европа като дестинация – И в никакъв случай Европа като бранд, търговски, е, като търговска марка, не трябва да замества това, което страните членки правят, всяка от тях по-отделно. Също така необходимо е сътрудничество между публичния и частния сектор, необходимо е разработване на нови паневропейски транснационални продукти, които отчитат регионалните макроструктури. Необходимо е също така да се преодолява сезонността на туризма, като се взимат предвид нуждите на различни целеви групи, младежите, възрастните и така нататък. Необходимо е също така да се помисли за качествени работни места, което ще има значение и в светлината на защитата на потребилите, потребителите като се развива устойчив тероризъм, в европейските центрове за върхови постижения. Необходимо е също така да се разработват интелигентни дестинации, където ефективно се използват природните ресурси. Е особено в планинските, крайбрежни и островни дестинации. Необходимо е да се насърчава велосипедния туризъм. И още нещо. Много важно е споделянето, економиката на споделянето. Обсъждахме това на отслушване, на изслушването. И това е така много актуална тема и в Италия. По този начин можем да отговорим на търсенето за нови дейности. По този начин също така ще вземем предвид индивидуалните е, характеристики на различните туристически дестинации. Трябва да се даде предвид и опасността от нелоялна конкуренция обаче. Необходимо е да се подчертае, че когато споделяме е, нещо, не е професионално, а по друг начин, всичко това трябва да се вземе предвид. Но когато става дума за една професионална дейност, необходимо е са рамки и регулиране, така както и всички други области. Не трябва да се забравя и данъчното облагане, защото разбира се, всяка економическа дейност, която носи приходи, е обект на данъчно облагане. Затова е необходимо да се направи оценка на економическото въздействие на развитието на туризма когато става дума за цялостен подход. Съществува и въпроса за цифровизацията. Цифровизацията е нова тема. Как да осигурим достъп до мрежите, където хората се опитват да планират почивката си и туристическата си дейност. Като не забравяме нуждите на малките и средни предприятия и използваме възможностите на този вид пазар. Необходимо е сътрудничество между различните оператори, между туристическите агенции, за да можем по-категорично да помогнем на отрасъла. И когато говорим за европейски програми за финансиране, това също има и значение. Вече обсъдихме цифровизацията, когато ставаше дума за купуването на билети и как това да бъде направено по-ефективно. Това е свързано и с роуминга, и с безплатният безжичен интернет. И накрая необходимо е да се осигури бърза интернет връзка, особено в планинските и по-далечените райони. Защото и днес, когато туристите отидат някъде, те нямат достатъчен достъп до публичния транспорт. И тук идва въпросът за достъпността на транспорта за хората с увреждане и дори у ние, които имат някакви временни трудности а, и очакват да получат съответни услуги от сектора. Това са възможности, които не трябва да се пренебрегват. С това ще приключа и сега ще дам думата на всички, които искат да се изкажат по тази тема. И разбира се, готова съм да изслушам всякакви предложения, да ги взема предвид, тъй като темата е много широка. Благодаря. Благодаря. Сега, преди да минам нататък, искам да кажа добре дошли най-сърдечно на група, която е покрадена от Великенштайн. 16 е, члена на Европейската федерация на транспортните работници. Добре дошли! И както винаги, времето пак не ни стига. Първо ще дам думата на докладчиците всяка по две минути за всеки. Клаудия има думата първа. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, най-напред да благодаря на докладчика Изабела Делмонте за упоритата работа, Нейният проект от доклад обхваща редица въпроси, економиката, цифровизацията и редица други. Но да кажа и аз нещичко, което мисля, че има отношение към темата. Първо за крайбрежният и морски туризъм. Това е основен е, стълб на синята економика И тук не е необходим план за действие с много ясни цели. А и морски туризъм осигурява работа на почти 30 000 души. Затова е много важен. Една трета от туристическите агенции в Европа поддържат много тесни връзки с морския туризъм. И когато говорим за крайбрежният бърговия и морски туризъм. Става дума за круизи и други подобни туристически дейности. Има различни аспекти този въпрос. Затова са необходими транснационални стратегии, които дадат възможност на местните общности да и участват в тази дейност и, и играят своята роля. А второто, което ще кажа е предложение към комисията. Може би трябва да се организира семинар с участието на страни членки, особено страни, които имат а, а, интерес към морския туризъм а, и за да се разработи стратегия за неговото развитие. И накрая, не, не трябва да забравяме най-отдалечените е, райони, когато става дума за морски транспорт. За тези най-отдалечени райони е много важно да не бъдат пренебрегвани и забравени. И в заключение, е, в рамките на следващата многодишна финансова рамка, е, трябва да може да говорим за туризма и за това, че той осигурява голям брой работни места. Говорим за центрове за върхови постижения, говорим за партньорство от, между а, публични и, и частни интереси. Но не, разбира се, не трябва да разчитаме само на публичното финансиране, трябва да се привличат и частни фондове. Надявам се, че всичко това ще бъде взето предвид и също така се надявам, ще можем да постигнем резултати, е, които ще дадат възможност на всички да пътуват е, и да посещават Европа. Благодаря. Космос Литовски. Благодаря, господин председател. Искам е, най-сърдечно да ви благодаря, колежки, за този доклад, защото туризма е много важен за економиката на всички страни членки. И трябва да намерим начини и средства да продължи той да а, играе своята важна роля и Европа да остане а, първа а, туристическа дестинация. Разбира се, не трябва да пренебрегваме възможностите на новите технологии и техните възможности. Не съм сигурен дали комисията действа достатъчно бързо, достатъчно своевременно. Когато мислим за Европейския съюз, много често се мислим за неговата бюрокрация. Затова е, би трябвало да поискаме комисията да изиграе своята роля на координатор, а, а не само на законодател. Трябва да помислим, че могат да се предлагат нови услуги, които дават, разбира се, новите услуги дават възможности за нови злоупотреби. Трябва да, много да внимаваме да не позволим по този начин да се намали защитата на потребителя поради празноти в националното законодателство. Това се отнася и до данъчното законодателство. Необходимо е също така да не забравяме районите, които не привличат голям брой туристи по-настоящем. Мисля, че дори в непопулярните райони могат да се намерят интересни туристически а, дестинации за семейства, пенсионери, а и дори а, а, да се развива селско-стопанският туризъм. Това е един начин на живот и местната култура може да бъде обогатена от развиването на туризма, макар и тези райони селско-стопанската имам предвид, не са много популярни в рамките на туризма. И трябва да помислим и за техните предимства и да насърчаваме туризма, като го насочваме и към подобни дестинации. Не трябва да пренебрегваме социалните измерения и въздействието върху климата на туризма. когато става дума за конкуренция между различни, различни промишлени отрасли, трябва всичко това да се вземе предвид, както се взима в тях, така да се вземе и в туризма. Аз се, по-късно ще направя други забележки, малко надхвърлихте времето си, казва председателя. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая е, значението на туризма е, е, и бизнес, ми се искало в уводната част на доклада да се каже нещо за ролята на туризма в разпространяването на европейските ценности, европейските норми в целия свят. uh, е, economy and especially of tourism. И когато става дума за економика на споделянето, трябва да кажа, че този доклад трябва да обърне повече внимание на възможностите, които дава економиката на споделянето, за да може да се създадат по-гъвкави и балансирани рамки за функциониране на европейската економика, на туризма. И второ, е, искам да спомена цифровизацията и възможностите на цифровизацията. Как може тя да помогне на туризма? Знаем колко важен е високоскоростният интернет – и колко може той да помогне за развитието на туризма. Особено когато става дума не само за намаляване на разликите в предоставянето на интернет, но също така да се покрият отдалечени планински райони и острови, като също бъде осигурен там подобно. Благодаря. Сега Майя Киленен. Благодаря, господин председател. Като координатор бих искала да кажа няколко думи от името на докладчика в сянка от ГУЕ. Приветстваме доклада на госпожа Демонте. Монте тъй като той не пренебрегва новите предизвикателства пред европейския туризъм. Туризмът е много важен економически ресурс за Европа. Но там трябва да се е, зачитат е, всички е, условия на труд, на които ние държим. В туризма една голяма част от работните места са временни, несигурни. Необходима също по-голяма достъпност на инфраструктурите да се осигури. Необходимо е да се осигури по-добър достъп до услугите на хората с увреждания – Необходимо е да се подобри информацията, да се улесни достъпът до всички, на всички заинтересувани страни, малките и средни предприятия, гражданското общество и на последно място, но не и по важност, комисията трябва да осигури по-голяма прозрачност в използването на европейските фондове от местните администрации. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Аз говоря от името на Джил Еванс. Тя е докладчик в Сянка от групата на Зелените. Благодаря на докладчика. Има доста общи позиции Комисията трябва да направи обзор относно събирането на данните на статистически данни за туризма. Защитата на националното богатство на биоразнообразието също е изключително важен въпрос, засегнат от докладчика. Насърчават се държавите членки и регионалните власти да насърчават екотуризма и да спазват екологичното законодателство на Европейския съюз, когато вземат решение по изграждането на инфраструктура. Различни райони, като островни, планински, крайбрежни, най-често са засегнати от климатичните промени. Затова политиката в това отношение трябва да е изключително добре интегрирана в европейския национален, регионален туризъм и съответните политики в тази област. Разраства се градския туризъм, както транспорта, който трябва да се развива по устойчив начин и трябва да бъде в полза и на туристите, и на живеещите в съответните туристически райони. Относно сертификатите за устойчив туризъм, използването на доброволни инструменти, които са били до сега успешни. И трябва да се засили издаването на сертификати в тази област. Трябва да се постави ударение върху информация, която да разпространява най-добрите практики в подкрепа на малките и средни предприятия, както и за социалния туризъм. Операторите трябва да са отговорни, трябва да насърчават европейските мрежи за велосипеди. Например, маршрута а, по желязната заведа са. Освен това да се включат в пакетите и бързоскоростните влакове, Следващият оратор. Благодаря ви. Аз също бих искал да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. По мое мнение, много от нещата, които са важни за туризма в Европа, са обхванати в доклада. Относно търговската марка Европа, Държавите членки винаги са разглеждали туризма като нещо в техни изключителни правомощия и не признават, че туризма в Европейския съюз е нещо, което може да се развива съвместно някой от Китай, от Далечния изток, от друга страна, разглеждат Европа като едно един общ регион с множество места, които заслужават да бъдат посетени. Затова е необходимо да се развива марката Европа. Достъпът до далеко съобщителните мрежи все още изостава. Балтийските държави са отличен пример в обществените сгради. Там е лесно да се осъществи връзка, но в доста части на Европа тези мрежи са слабо развити. Много неща трябва да се променят в това отношение. Зная от Карик Вилиги относно визите. Следва да имаме преди, че 1% от китайското население пътува в чужбина за вакансии, така че има огромен потенциал и следва да помислим сериозно за развитието на туризма за улесняване на визовия режим. Благодаря отново за отличната работа на докладчика. Аяла Сендър има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя госпожа Демонте за отличния и доклад. Той засяга един отрасъл, който е от особена значимост за Европа, но не получава достатъчно внимание в бюджетно изражение, в, по отношение на обучението на хората, заети в този сектор, на маркетинга и ефекта, който този маркетинг може да има в световен мащаб. Искам да допълня няколко неща. европейските дестинации, програмата Калипсо, която фокусира върху социалния туризъм, целят да се стимулира туризма в определени региони, да се ангажират хората от е, държави, които е, преди не са имали такъв достъп. Може би комисията ще може да ни даде повече разяснения за това, как е, е включил потенциала на този сектор в стратегията има и други видове туризъм. Маршрутите за велосипеди, за мотоциклетисти, за пешеходци. Ние бихме искали този тип туризъм да е максимално безопасен, да се защитят правата на потребителите, Ние трябва винаги да имаме предвид правата на потребителите, когато разглеждаме въпросите свързани с туризма, включително с туризма в трети държави. Тъй като туристическия бранш не се развива много добре в други части на, на света, които са известни туристически дестинации, ние можем да се възползваме от това. Следващият оратор. Благодаря. Аз също искам да благодаря на госпожа Демонте за нейният цялостен доклад. Искам да подчертая три аспекта. Първо, призоваваме комисията да изготви доклад как са били приложени на практика отделните дейности през 2015 година и а, марката Дестинация Европа също да се има предвид. Необходимо е сътрудничество между държавите членки. Това е марка, която а, е изключително от високо качество. На трето място ние искаме да развиваме качествен туризъм. Това изисква хора с висока квалификация, които да работят в този бранш. Следва да се опазва културното наследство, от туристическите пътувания са посветени на посещение на културни обекти. Затова тук има огромен потенциал за европейския туризъм. В момента бързо се развива селския туризъм и това допринася за увеличаване на доходите на фермерите. Благодаря на госпожа Демонте. Павел Теличка има думата. Благодаря, ще бъда съвсем кратък, тъй като съм напълно съгласен с това, което казва колегата от групата на либералите. Относно цифровизацията, на която обръща внимание и докладчика, колко важна е цифровизацията за развитието на туризма. В този контекст аз искам да подчертая също, че продължава битката за премахване на таксите за роуминга и за постигане на неутралност на мрежата. И тук е мястото отново да подчертаем колко важен е въпроса за примахването на роуминг таксите и да е, приведем на практика това, което в е, момента се разглежда. Благодаря на докладчика отново. Аз също искам да взема отношение. Разбира се, имаме Балтийска стратегия за държавите от Балтийския регион, които искат да работят съвместно. Имаме също Дунавска стратегия. Можем по този начин да преодолеем националните граници, прилагайки подобен подход. Пътническият туризъм, велосипедният туризъм – е в размер на 44 милиарда. 2 милиарда за пристанищата. Може да се заделят малко средства и за развитие на велосипедния туризъм. Всички ще е, спечелят е, не само околната среда, но и економическите оператори, включително малките и средни предприятия. Аз съм убеден, че е вярно твърдението, че велосипедистите живеят 5 години по-дълго от тези, които не упражняват този спорт. Има региони, например в Балтийските е, държави, е, където туристическия сезон е много кратък, да речем два месеца, но ако се развие също велосипедния туризъм, ако е, се увърже с развитието на другите форми на транспорт, така ще има по-добър резултат. Средствата обаче се разпределят от министрите на економиката, затова трябва да сме по-настойчиви. Ако велосипедните пътеки се отдалечат от магистралите и се доближат до крайбрежието, това ще е от полза за всички. И така отново искам да благодаря на докладчика и да дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря ви много. Искам да благодаря на госпожа Демонте за нейния доклад. Ние изцяло споделяме нейният подход. Има ключови въпроси, като подобряване на конкурентоспособността в отрасъла, по-добре изразходване на европейските фондове, включително структурните фондове, да се инвестира в е, информатиката, да се цифровизира сектора. Искам да уверя парламента, че Европейската комисия няма никакво намерение да се връща назад по отношение на транспорта, на туризма, извинете. Туризмът е, има важни последици за останалите е, сектори, като модата, луксозните марки и прочие. Трябва да използваме вътрешната ни синергия, що се отнася до иновациите, цифровата среда. Тук трябва да се постигне напредък. Имаме също творчески, културни индустрии, които трябва да бъдат също доразвити, наред с други отрасли, които бяха споменати. През следващите месеци, години, това е сектор, който може да създава работни места в цяла Европа, особено за младите хора. Разбира се, всичко това изисква не само национална и регионална политика, но и европейска политика. Ние разчитаме на подкрепата на Европейския парламент. Сега бяха засегнати няколко въпроси, които, на които набляга и комисията. Споделяме необходимостта да се подобри марката за промотиране на Европа като дестинация, да се популяризира Европа като дестинация защото това ще има значителна добавена стойност, а не само да се обръща внимание на дестинации като Рим, Париж. Необходимо е да се водят кампании, да се увеличи бюджета за тази цел. Относно сезонността на този сектор – Когато китайските туристи или от, туристи от Бразилия отиват във вакансия, това е, изисква да се отчита сезонността на туристическите услуги. Ние отдаваме приоритет на развитието на велотуризма. Освен това, туризма трябва да държи сметка и за промените в климата туристическите предприятия трябва да бъдат по-енергийно ефективни. Туризмът като сектор може да доведе до намаляване на емисиите за подобряване на енергийната ефективност. Това помага както за развитието на сектора, така и за борба срещу климатичните изменения. Относно морския туризъм, Напълно споделяме важността на този сектор. Ето защо от 2014 имаме съобщение на комисията с план за действие за развитието на този сектор. Благодаря на госпожа Сендер за семинара за организиран за заинтересованите страни в този сектор. Друг въпрос, който беше повдигнат, се отнася за прозрачността за използването на регионалните фондове за туризма. Комисията поема ангажимент, доколкото е възможно, да изготви доклад за въздействието от използването на козми и най-вече на регионалните фондове, които са основната част от средствата от европейския бюджет, заделени за туризма, които се изразходват на регионално ниво, не с прякото решение на Европейската комисия. Но ние се ангажираме да следим какъв е ефектът от използването на тези фондове, в каква степен инвестираните средства водят до растеж и създаване на работни места. Относно визите, споделяме, че това е важен въпрос. Знаете, комисията може да предлага улесняване на визовия режим, например, за такива бързо развиваща се економика като Китай, защото всичко това има ефекти върху растежа в Европа. Относно госпожа Барандика за Калипсо, искам да кажа, че продължава да се финансира в рамките на Козме и това е приоритет на нашия комисар. Поради липса на достатъчно време няма да злоупотребявам е, и искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря много на докладчика Изабел Демонте. Благодаря. Благодаря на докладците в сенка, на колегите и на комисията за приноса. Много се радвам да видя, че, се, че постигаме съгласие по толкова много теми и че има желание да се търсят решения. Правя препратка към началните изявления, които бяха направени във връзка с крайбрежния и морски туризъм, които могат много да подпомогнат економиката на туризма, както разбира се и културния туризъм. При всички тези неща, ако можем да направим а, нещо повече, да подчертаем това, което е уникално за Европа, наистина трансграничния туризъм може да бъде разглеждан като нещо много интересно заради различността, която той промотира и по този начин можем да наблегнем на уникалното във всяка една държава членка. Що се отнася до работата, тя наистина е важна, трябва да бъде свършена и се налагат постоянни обучения, с които да можем да повишим търсенето извън сезона и да създадем устойчива заетост през цялата година. Трябва да се разгледат и подобни препятствия като цифровизацията и роуминга. Има още едно нещо, за което аз не съм говорила в своя доклад, но което е важно. А именно, че трябва да имаме предвид и животните по отношение на туризма. Освен това, в увода си говоря за това колко е важен туризма по отношение на економиката. Това е един сектор, който, да, наистина преживява кризи, но според мен в Европа не е толкова уязвим, колкото в, по други места, а инвестициите в туризма са нещо дългосрочно, което трябва да се направи, ако искаме да бъдем част от световната економика. Благодаря много, очаквам с нетърпение да обсъдим и измененията. Благодаря, казва председателя. Крайният срок за внасяне на изменение 24 е юни на обяд. Моля, спазете този срок и стигаме до следващата точка по дневния ред. Разбира се, преди това искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка за проведения дебат. Стигаме до следващата точка. Става въпрос за услугите по, по пристанищата. Част от колегите нямат слушалки, можете да дойдете отпред, за да можете да получите слушалки, съответно да следвате дебата на езика, който говорите. Моля, заповядайте, седнете отпред, за да можете да чувате всички колеги на вашия роден език. So, und wir sind gespannt auf die Präsentation des vorläufigen. И така, очакваме с нетърпение да чуем представенето. Давам думата на докладчика. Кнут Фланкенштайн. Е, да, благодаря господин председател. Нека кажа нещо по процедурата. Първо, ако си спомняте, по време на предишния мандат обсъдихме един доклад, който бях направил по тази тема. Имаше 142 внесени изменения. Стигнахме до около 25 компромисни изменения, без обаче да приключим доклада. И съм учел само част от тези компромисни текстове в своя доклад. Сигурен съм, че някои от тях отново ще се появят по време на преговорите, но не искам да включвам всички компромисни текстове от самото начало, защото ще се наложи да съставяме компромис от компромиса, а това е твърде голямо предизвикателство. Взел съм предвид позицията на съвета, това е включено в части от моя доклад, но като цяло искам да отразя това, което ние смятаме, да го напиша и по-късно вече ще обсъдим нещата с съвета, когато се опитаме да постигнем общ подход. Това обаче е втората стъпка. Проведох и разговори с представителите на Нидерландия, така че очаквам с интерес какво ще се случи там. Имаме финансова прозрачност, след това е използване на консултантски услуги и надзор. В глава 2 има две основни изменения, които искам да спомена. Едното е свързано с достъпа до пазара и наблягане на доброто обучение и добрите условия на работа защото последните два пъти имахме неуспех по отношение на услугите в пакет 1 и 2. Не искам това да се появява и в пакет 3. Позволете ми да кажа нещо по отношение на достъпа до пазара. Това не е необходимо да бъде част от регламента, за това съм направил препратка към него като организация на пристанищните услуги. Има много различни форми за организиране на услугите и не искаме да имаме един модел, който да налагаме на пристанищата. Напротив, искаме да оставим на държавите членки да решат как да организират своите услуги. От тях зависи да предоставят достъп, но никой наистина не хареса текста в глава 2. Някои решиха, че е прекален, други, че а, се споменава твърде малко неща в него. И наистина, вероятно няма да имаме трети пристанищен пакет. По време на своята среща с комисаря, с ресорния комисар, успях да постигна споразумение, особено по отношение на финансовата прозрачност. И накрая целият този регламент има за цел да подобри конкурентоспособността. Ако обаче ще говорим за подобряване на конкурентоспособността, то трябва да говорим и за подобряване на условията на работа и за силен социален диалог. Така че наистина много се притеснявам по отношение на влушаването на работата на пристанищните работници в много държави членки. В повечето случаи става въпрос за неподходящо обучение, временна работа и не може през 21 век работниците да трябва да се редят на опашки и да видят дали ще, някой ще ги вземе на работа за ден, седмица или месец. Новия член 10 който призовава всички участници да разгледат този проблем е нещо ново. Говорим за адекватно обучение на държавите, от страна на държавите членки, за появата на социален диалог, за установяване на стандарти при обучението и говорим за безопасност на работното място. На мен ми е ясно, че няма да успеем да решим всички проблеми с този регламент, но поне можем да привлечем внимание върху този проблем и да покажем на хората, че този проблем се разглежда и за него се търсят решения. Втората точка, това е финансовата прозрачност, това е основната част от регламента и тя е от изключително значение по отношение на дискусията за държавната помощ. Когато говорим за обществено финансиране, нещата са ясни. Винаги, когато публични средства се разходват, трябва да има максимална прозрачност. И това е валидно и по отношение на компенсациите. Фиксирането на компенсации трябва да е прозрачно за ползвателите, защото пристанищата трябва да имат възможност за гъвкавост по отношение на отделните преговори. Генерална дирекция конкурентна способност каза, че до края на 2018 година трябва да излезнат с преглед на регламента за блоковите изключения. И ясно е, че там ще се включат и пристанища. Въпросът е как, защото нещата не опират само до инвестиции в определен размер, до определен размер, а по-скоро касаят и типа пристанищна инфраструктура. Ще има разграничение и трябва да имаме предвид, че все пак тук става въпрос за обществена инфраструктура – освен това е важна и автономността на определени пристанища. При някои пристанища ще има повече добавена стойност и няма смисъл да имаме компенсации, да речем, за пристанищата в Мадрид или Барселона. Те така или иначе преизпълняват графика си с половин година. Тези пристанища които имат нужда, трябва да могат да разработят своята стратегия и да я преследват и на тях трябва да им се дадат средства. Това не е нищо ново, но исках да го включа в своя текст. Позволете ми да кажа нещо и за консултациите с потребителите и за надзора. Няма как да излезем с единно решение за всички. По отношение на консултациите, трябва да имаме адекватна дискусия на критериите за потребителите, но това трябва да бъде оставено на решението на пристанищата. Ясно е, че трябва да има надзор и независими органи за подаване на оплаквания – в някои държави членки вече съществуват такива органи, част от министерства или отделни. Не е наша работа да решаваме какво точно ще, какъв точно ще бъде този орган, но той трябва да съществува и хората да могат лесно да го намерят. В заключение искам да благодаря на всички, които са изпратили до този момент своите коментари на заинтересованите страни от ЕСПО, ФИТА и ATF е – като цяло получихме информация, че посоката ни е вярна, без да навлизаме в абсолютни, в абсолютни подробности. Получих също впечатление от своите разговори с докладчиците в Сянка. Искам да им благодаря за добрата съвместна работа. За момента планираме да можете да внесете изменение до 22 юни но колеги поискаха да увелича този срок с една седмица, защото наистина иначе работим в много, на много бързи обороти. В, по време на последното си заседание с, с докладците в Сянка решихме да отчетем и лятната вакансия. Вероятно ще продължим работа в септември и ще приключим през месец октомври. Благодаря на всички за чудесната работа и вярвам, че въпреки многото изменения, в крайна сметка ще можем да излезем с един разумен текст. Благодаря много на Кнут Флакенштайн. Сега ще дам думата на останалите колеги. Много от тях поискаха да се изкажат и поради това ще се наложи да огранича вашето време до две минути. Елизабет, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се придържам към отделеното ми време. Виждам, че докладчика се е справил чудесно. Той работи много, говори за разумно решение. И мисля, че това е един много внимателно обмислен подход, от който ние бихме искали малко да се разграничим. За нас прозрачността е най-важна, защото тя насърчава конкурентоспособност в Европейския съюз. Появява се конкурентна способност по отношение на инвестиции, инвестиционна политика, неща, които вълнуват всички нас. Освен това, нещата са тясно свързани и с достъпа до пазара и ето тук се появяват нашите различия. Като се има предвид преговорите, които текат в момента, струва ми се, че ще имаме пресечна точка по отношение на условията за работа и разпоредбите за тях. Ние не смятаме, че всичко това може да бъде отразено в регламента. Това е резултат от социалния диалог и тук сме съгласни с вас. Но трябва да подходим много внимателно, защото понякога се появява известен конфликт с принципа на субсидиарност. Съгласни сме с това, което казахте по отношение на регламента и техническите му аспекти. И също така по отношение на доставчиците на услуги, да, трябва да има критерии, наистина, но тези критерии в нашия подход би трябвало да бъдат част от единна система, която не търпи различия в различните страни, които по-късно да доведат до проблеми. Член 7 и неговия преглед. Тук трябва да разгледаме минималните изисквания за прозрачност по отношение на подбора на ограничена група доставчици на услуги. И ще приключа, господин председател, дайте ми още малко време, защото в този случай рискуваме да има възражения и обжалвания по отношение на таксите, пристанищните такси. Смятам, че пристанищните власти трябва да решат това. И когато става въпрос за обществена услуга, то тогава управляващия орган или съответния ресорен орган има отговорност. Вероятно трябва да изслушат държавите членка, да чуят това, което те искат и освен това, когато говорим за малките пристанища, трябва да видим какво се случва там. Там има малък обем стоки, които минават през пристанището. Вероятно, начинът по който се отчитат тези пристанища е непропорционален. И това е важно за административните органи. Ето за това говоря толкова бързо. Наистина тук не сме съгласни и смятам, че държавите членки имат възможност за упражняване на надзор чрез съществуващите си вече органи, за да могат да поемат тази отговорност. И накрая искам да благодаря на докладчика и да кажа, че ще продължим да си сътрудничим и ще следваме графика, който вие сте ни задали. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Подкрепяме реалистичният подход на докладчика. Но когато става дума за предложенията, свързани с финансовата прозрачност, знаем, че има представенства в Европа, където има скрито финансиране което абсолютно не е прозрачно. И в никакъв случай обаче не може да имаме неравни условия. Необходимо е много повече, да има много по-голяма финансова прозрачност. Но когато става да общите предложения на комисията относно държавната помощ, докладчика ги спомена и аз искам да попитам комисията тук може ли да се е, въведе по-голяма яснота тъй като в момента съществува напрежение по отношение на насоката на това предложение. Аз ще внеса някои изменения, господин председател, например по отношение на услугите. Какво трябва да се изисква от корабите, когато влизат и излизат от пристанищата, там не може да се правят економии и Същото се отнася и до влизането в сила на изискванията. Не, че трябва да се отлагат, но ако имаме няколко седмици на разположение, резултатът вероятно ще бъде по-добър. Тоест да има известен по-дълъг срок за внасяне на измененията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Очевидно е, че трябва да бъдем по-строги и по-усърдно да потърсим решения. Благодаря и на комисията за нейните предложения. От процедурна гледна точка, според мен, правилно е да разполагаме с малко повече време, тъй като в момента нещата не са достатъчно изяснени. Финансовата прозрачност е много важна, справа и се обръща внимание, защото наистина имаме нужда от нея имаме нужда от ясни правила за всички, колкото до пазарния достъп и организирането на пристанищните услуги. По принцип, е, мисля, че направените предложения са правилни, но те трябва да се изяснят. Пристанищата са различни и необходима гъвкавост. А, примерно, е, е, има частни пристанища, има държавни пристанища, нещата навсякъде са различни. Много важно е да имаме практични е, правила, така че всички правила пристанища да могат да продължат да работят както трябва. искаме сега да започнем работата с нови, цяло нови екипи, мисля, че това ще е малко прекалено. Колкото до предложението на комисията, включено в 20 точка на преамбюла по отношение на товарните операции, а също и четвърти член от решението на съвета, където се казва, че пристанищните услуги трябва да бъдат достъпни за всички. Разбира се, не трябва да се пренебрегва необходимата, необходимостта от независимост на надзорните органи. Предложението на комисията е прекалено сложно по този въпрос. Благодаря, господин председател. Приветстваме положителните предложения на доклада на господин Флекенштайн. Особено предложенията за пазарния достъп. Не трябва да забравяме, че през последните три месеца имаше три смъртни случая в европейски пристанища поради недостатъчна подготовка на персонала и недостатъчна сигурност. Затова ние подкрепяме предложенията на докладчика за по-нататъчна подготовка по безопасност на операциите, социален диалог и правата на работниците. Подкрепяме изцяло прозрачността като такава, но не трябва да се използва прозрачността, искането за прозрачност като смокиново листо, като прикритие за мер... приемане на мерки, които ще намалят и ограничат правата на работниците и ще ерозират безопасността. Готови сме да работим с вас. за да сме сигурни, че ще подобрим и по-нататък проекта доклада. Благодаря, господин Флекенштайн, за вашата работа до сега. Трети път майка и баща. Искам да повторя това, което казах, че публичното финансиране трябва да бъде прозрачно. Не може да говорим за пристанищните услуги, без да анализираме средствата, които се наливат в, в тях. Всички европ... английски пристанища са приватизирани. Говоря като европеец, не само като гражданин на Обединеното кралство. И затова приветствам инициативата на господин Факенштайн за среща с генералната дирекция, за да може да се внесе яснота и прозрачност. Но а, това не, не, не променя факта, че според мен е необходимо да действаме бързо за приемане на регламента или най-малко да подготвим проект. От ключово значение законодателните рамки да зачитат разнообразието, да имат предвид разнообразието на европейските пристанища. Те са различни по размер, по географското си положение, по структурата си, по начина си на управление по пазарното си участие и във връзка с това съм съгласен с господин Флекенштайн, че няма един единствен начин за решаване на всички проблеми. И за това текстовете за достъп до пазара, за пазарния достъп трябва да бъдат заличени от втора глава. Много се радвам, че се работи по, примерно, разработване на социални стандарти, предотвратяващи експлуатацията на временните работници, и също така че се заличи искането за балотаж в регламента. Значи, политическата цел трябва да бъде тези политически решения да бъдат интегрирани в <clears throat> по-широките цели на развитието на Благодаря. Красиво. No, you are not on the list, huh? Вие не сте, не сте в списъка на изказващите си. Не, аз съм докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Комисията иска да отвори пазара на пристанищни услуги за конкуренцията, тъй като има някои монополни черти. Но има тук и проблеми, особено управлението на малките пристанища – има голяма разлика между пристанищата в Северна и Южна Европа. Тези последните могат да бъдат по-ефективни и по-лесно да се управляват евентуално. А страните в Северна Европа искат да продължат да поддържат високите си стандарти, които гарантират ефективност на пристанищните услуги. Така че регламентът, така както е замислен, се основава на нормативите и стандартите на северните пристанища. Но ние пък не искаме да наложим прекалено големи административни тежести на малките пристанища и на пристанищата в южната част на Европа. И не искаме да се ограничават доставчиците, защото устойчивостта, безопасността и екологичните изисквания могат да доведат до ограничаване на броя на доставчиците. Различни са европейските пристанища, различно са организирани, и затова трябва да се вземат предвид специфичните характеристики на всяко пристанище. А някои от моделите в е, средиземноморските пристанища са такива, че те могат да пострадат от прилагането на този регламент. Затова е, сме, загрижени сме от прехвърлянето на персонал от едно място на друго. Би трябвало а, е, сами да организират услугите си съответните пристанища и да защитават своите работници, да им осигуряват трайна работа. За въпросът за прозрачността също трябва да бъде на отчетен. По-добър мониторинг от страна на Европейската комисия е необходим. И малко е направено по отношение на хармонизирането и отварянето на пазара и предоставянето на по-големи права на страните членки. Съжалявам, казва председателя, трябва да ви прекъсна. Благодаря но просто не е честно спрямо другите, ако ви оставя да говорите толкова дълго. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика за работата му. Сега, аз като докладчик за ЕКР ще кажа да, още преди 30 години приватизирахме пристанищата в Великобритания – и трябва да видим какъв е резултатът от това. Не искаме да има отрицателни последици. Правим големи крачки напред, но все още има място за подобряване на дейността. Приветстваме факта, че се признават предимствата на участието на частния сектор – ние премахнахме така наречената национална схема за пристанищните работници, която вретеше на временните работници. Е, и не трябва да се връщаме към нея. Също така има, трябва да има изключение за малките пристанища. Изглежда, че на тях не се обръща достатъчно внимание. Не смятаме, че подобно изключение трябва да остане. И накрая имаме е, някои опасения във връзка с задълженията за предоставяне на публични услуги. Мислим, че тук може да се окаже, че има някои непредвидени последици. Благодаря ви, че се вклисахте в работа на времето. Ван Лекам. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с много от преждеговорившите че вторият доклад на Флекенштайн ще ни помогне да отидем значително по-напред в нашата работа. А, имам три въпроса обаче. Първо, как можем да гарантираме финансовата прозрачност и как да я съчетаеме с пазарния достъп? Защото ако ще имаме финансова прозрачност, трябва да знаем какъв пазарен достъп е осигурен. И какво би значило на практика приемането на тези две решения? Второ, пристанищните услуги и онези, които ги предоставят. Не може да позволим тук да се прави избор, да се избира само най-доходоносните услуги. Услугите трябва да бъдат предоставени 24 часа на денонощието и по целия спектър на необходимите услуги. Не може да се върнем също към наемните работници, които се наемат на ден. Имаме сега повдигателни машини, кранове на пристанищата и така нататък, механизация, която ни позволява да работим по нов начин. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада на господин Флекенштайн И искам да подчертая, че както и докладчика каза, моделът на управляването на някои пристанища вече така е одобрен от Европейската комисия и няма причина да не запазим тези модели, които са били одобрени. А това първо. Второ по отношение на задълженията за предоставяне на публични услуги. Правилно казаха много тук, че не може да се избират пристанищата само услугите, които е, са им удобни или доходоносни. Може би ще трябва да се наложи изискването за предоставяне на публични услуги, именно да се избегне това. А колкото до държавната помощ, разбирам, че предложението е включено в преамбюла, но мисля, че то трябва да бъде разписано и в член на регламента. Ще направя предложение за изменение в този смисъл. И накрая за лоцманските услуги. Мисля, че те трябва да останат извън този рекламент. Това е услуга от общ интерес и не трябва да се обхваща в подобен документ. Благодаря. Благодаря. Киркус, има думата. Благодаря ви. Искам да благодаря на колегата за отличната му работа в една област, която е изключително трудна. В Гърция а, има някои специфични аспекти. Ние се намираме в криза. Има много конкуренция от пристанища извън Европейския съюз. На следващо място искам да се спра на прозрачността. Разбира се, ние сме на 100% за прозрачност, но можем да направим изключение за малките пристанища с малки обеми, малки приходи, член 2 или не 2. Да, ние сме за консултации с а, а, ползвателите, но това няма, не трябва да има задължителен характер. Считам, че чрез този доклад може да се подобри прозрачността, да се насърчат инвестициите. Доминик Рикке има думата. Благодаря, господин председател. Има доста голяма разлика в мащабите и системите на пристанищата. В доклада има противопоставяне на някои економически и социални аспекти. Имаше доста разгорещени спорове в Европейския парламент преди години. Докладът е много добър. Аз съм за много от предложенията да не се включват лоцманските дейности, дренажните дейности и прочие. В някои пристанища няма разделене между операторите и управляващите пристанищата. И струва ми се, че трябва да се направи разграничение, ако съответният орган иска да възложи концесионен договор на управляващият пристанището. Затова считам, че тук има трудност, има частни пристанища, там няма подобни органи. Имам резерви в това отношение. Ако контролът е изцяло различен в държавите членки, ще имаме доста трудности да се упражнява ефикасен и съпоставим контрол. И тук имаме разминаване с докладчика. Има държави, които са силно контролирани и други, в които не се упражнява достатъчен контрол. Аяла Сендер има думата. Благодаря, господин председател. Аз също направих някои предложения. По мое мнение, работата беше много ползотворна. Отначало се питахме дали някои от нещата трябва да бъдат залечени, но все пак искахме да работим по посока на по-доброто нормотворчество. Аз бих искал да се включат аспекти, свързани с консолидирането, с признаването, с укрепването на това, което е резултат от социалния диалог. Всичко това е отразено и приветстваме този факт. Би било интересно да видим в каква степен съветът ще приеме всичко това. Има някои въпроси, които са упоменати само в преембилната част. Не знае в каква степен това допринася за прозрачността. Въпросите на сигурността също са от важност. Пристанищата трябва да са по-прозрачни, по-последователни. Членове 14, 15, например, не зная дали тук се допринася за повече прозрачност, дали трябва да се направи някаква промяна или пък да се запазят нещата такива каквито са. Дали изобщо ще има някакъв ефект върху продобаване на прозрачността. Имаше един коментар от докладчика че Мадрид решава какво се случва в Барселона, но това не е Мадрид, а, а, а испанското правителство взема решението. Не можем а, също да екстраполираме и да кажем, че каквото реши Берлин, въжи за цяла Европа. Ние трябва да отчитаме различните модели. Луси Андерсън. Благодаря, господин председател. Считам, че докладчикът е, е положил много усилия, за да включи въпроса за държавните помощи. Ако не беше направил това, не знае какво можеше да се направи. Включването на правата на работниците, социалния диалог и други подобни въпроси от самото начало е изключително важен въпрос за нас. Коментарите, направени от Джаки по-рано, показват, че Обединеното кралство има различна позиция от държавите членки и това зависи от поведението на синдикатите в големите пристанища. Кит говори за това дали не прибързваме защото искаме да се разрешат някои големите въпроси, особено за инвестициите и държавната помощ. Правната сигурност, държавните помощи са изключително важни, за да имаме сектор на пристанището, който гарантира добри работни места, растеж и интегрирана мрежа. Аз съм обезпокоена от факта, че е, не следваме верния подход. Да, трябва да държим сметка за доброто нормотворчество. Аз се запознах с проекто споразумението за по-доброто нормотворчество, но не става ясно какво снат направи парламента, съвета, дали сегашният, сегашното междуинституционно споразумение ще се прилага или пък ще се отчете новия проект. Да, трябва да има някои промени, но на, на базата на задълбочена оценка на въздействието за економическите, социални и екологични последици. Параграфът по тези въпроси показва, че законодателството трябва да бъде разбираемо, ясно, за да могат всички да са наясно с правата и задълженията си, да има съответни изисквания за мониторинг и за докладване и да се прилага лесно. Това предложение отговаря ли на този критерий? Считам, че докладчикът е свършил отлична работа, но сме още много далече от целта. Благодаря, Петър Лунге. Благодаря, господин председател. Това предложение се отнася до доста до пазара и прозрачност на пристанищата. Ние трябва да имаме предвид какви са ограниченията. Мога да подкрепя повечето от идеите за прозрачност, но не за които използват пристанищата, трябва да могат да бъдат консултирани по въпроса. Трябва да бъдат запитани онези, които предоставят услугите, за тяхното мнение, за да гарантират достойни работни места, да гарантират обучение за хората, които работят с тежка техника и чрез обучение може да се намалят опасностите за здравето на работещите. Благодаря ви, че бяхте кратки. Давам думата на представители на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички, ще бъда кратък. Няма да се спирам подробно на много пространното проучване на, от... на въздействието. Това беше изключително сериозно. Правим го за трети път по един изключително чувствителен въпрос. Искам също да отбележа, че много съдържателни бяха всички изказвания. Действително имаме един много добър проект на Флекенштайн. Имаме доклад, свързан с прозрачността. Това е съществен принос, необходим принос, за да се улесни изготвянето и приемането на нов регламент за блоковите изключения по отношение на пристанищата и не само обхващащо пристанищата, но едно а, смислено блоково освобождаване да се отчитат а, инвестициите, направени в а, пристанищата. Това са важни аспекти. Приветстваме също допълнителния акцент, който се поставя върху автономността и най-вече на финансовата автономност на пристанищата. Това е свързано с въпросът, който беше повдигнат относно объркващата понякога роля между управителя и пристанищните а, власти. Ние също приветстваме социалната ориентация на доклада. Считаме, че някои от идеите са много интересни. Ние ще подходим предпазливо към някой от тях. Докерската дейност поради историята на това досие, ние сме решили да не включваме този аспект в сегашното предложение. Относно задължителния трансфер на права, предвид на многообразието на ситуациите в отделните държави членки и променящия се пазар на труда, както беше отбелязано поне от двама от изказалите се днес. Затова сме решили предпазливо да работим по този въпрос. Относно пристанищните услуги, приветстваме факта, че проекто доклада и докладчикът се опитват да разширят понятията, дори заглавието е променено, говорим за различни елементи, за организирането на пристанищните услуги. Важно е да се спази принципа на избора. Затова ви приканвам да подкрепите един текст, който да гарантира пълното спазване на принципа на правото на избор. Режимът за държавната помощ също трябва да бъде много смислен. Друг аспект, който трябва да остане според нас в тази глава, да се кодифи, кодифицира процедурата за подбор на пристанищни услуги. Защо е важно това? Важно е за целите на равнопоставеността на различните участници. Важно е, защото се избягват оплаквания, които струват изключително скъпо за онези, които оперират около пристанищата. И на трето място, но не е по значение, това ни помага да оценим контрола, който понякога се осъществява от допълнителни, изисква от инвеститорите в Европа при вземането на инвестиционни решения. Затова тук също са необходими кодифицирани процедури. Съветът изготви един обобщен списък би могло да се внесе някаква промяна от ваша страна към по-добро. Ние считаме, че заявявайки, говоряки за изключителни права, защо да не се включи лосманската дейност, която е толкова е важна за пристанищата. Относно обхвата на предложението, чувствителни са някои от забележките, направени в тази зала. Може би съществува възможност да се изключат малките пристанища. <clears throat> Аз се отнасям с разбиране към изложените аргументи в това отношение. Освен това, трябва да се имат предвид и пристанищата, които имат европейско измерение според мащаба на тяхната дейност. Имаме основни насоки в това отношение. Благодаря ви много за вниманието. Сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Няма да говоря по всички неща, които споменаха колегите. Наистина още много предстои да се обсъди. Дискусията е така или иначе ще се състои, когато обсъждаме измененията. Има обаче няколко неща, които са погрешно разбрани. Започвам с коментара на госпожа Ариана Синна. Никога не съм имал за цел да кажа, че в Испания нещата са особено зле или пък а, има някакъв а, проблем с а, тяхните пристанищни такси. Не и Бундестага не определят пристанищните такси. Искам да стане ясно, че това не е личен, лична нападка или някакъв конкретен коментар, просто беше пример. Освен това, много от пристанищата в Обединеното кралство имат проблеми и при последните обсъждания разбрах, че в Обединеното кралство иска да се добави едно изречение за всички пристанища, които не се намират на остров. Има обаче обективни проблеми, свързани с това. Обективните проблеми, свързани с това, са неща, за които аз съм готов да работя. Ще пътувам до Лондон Но ето още нещо, можем да разгледаме внимателно добрите резултати. Някои от нещата, които аз чух и за които първо си помислих е, че трябва да работим по този въпрос наистина. Остава въпроса и за малките пристанища. Пазара, пазар, достъпа до пазара, извинявайте, остава труден, защото той трябва да бъде труден. Така че може би тук формулировката не е съвсем правилна или пък можем да подобрим формулировката следствие на дискусията. Прозрачност, достъп до пазара, мисля, че тези две неща могат да съществуват заедно. И тук нещата не опират само единствено до разходи. Прозрачност на разходите, но също така трябва да се разгледат и критериите, за да може да види, да, да може да се види как се определят цените, защото те биха могли просто така да бъдат избрани от потребителите. Има още много неща, с които съм съгласен от това, което чух от колегите. Ако не съм избрал правилната формулировка, моля помогнете ми. Три неща искам да кажа и с това приключвам. Първо, Малко е трудно да се каже, това е много добре за северните пристанища, обаче не е, за, ю... не е, не е подходящо за южните. не да работят по-ефективно от другите. Ако беше така, може би би трябвало да взема примери от севера. Но това, което трябва да разгледаме е дали наистина в южните пристанища нещата трябва да се променят, за да се получи подобрение или пък това ще доведе до допълнително административно бреме и ще усложни работата. Пазара се променя и съответно ние трябва да реагираме. Отново напълно разбирам, ако формулировката стане следната. Т.е. ако формулировката за работниците се промени, то тогава няма да промени ситуацията, но все пак трябва да отправим послание, че на нас са ни необходими добри работ, работни места, това ще подобри условията в пристанищата и ще подпомогне тези, които взимат решение, независимо дали принципа а, на прослуженото време или някакъв друг принцип се използва, все пак това ще подобри нещата и ще отправим едно послание към хората, които работят по европейските пристанища. Разбира се, можем да не, да не успеем да осъществим това, но все пак трябва да приемем факта, че тези хора не са забравени трябва да постигнем споразумение с Генерална дирекция конкурентоспособност. И ако те в своя текст за държавната помощ не са стигнали достатъчно далече, то ние при гласуването можем да решим онова, което ние искаме да бъде включено в текста. От самото начало ви казах, бъдете готови, но когато гласуваме, трябва да разгледаме и двете неща и да видим какво ни се предлага, защото иначе с едната ръка взимаме, а с другата сами си пречим. Що се отнася до съвета, за нас е особено важно при настоящите обсъждания да се разгледа това, което представлява позицията на съвета и да видим какво от нея би могло да бъде взето. Освен това, можем да намерим компромис по отношение на думата цел отношение на целта, извинявайте, трябва да видим какви са нашите цели, какви са техните, да се изслушаме. Трябва да се опитаме да постигнем неща, които са максимално близо до нашите цели, но не трябва да диктуваме на съвета какво да прави. В някои случаи съвета е по-бърз от нас. В този случай обаче ние чакаме тяхната реакция, така че с течение на времето ще видим какво ще се случи и ще работим заедно. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателя. Благодаря на колегата Кнут Флакенштайн. Помолихте за отсрочка с една седмица и сега крайният срок за внасяне на изменения 29 е юни на обяд. Минаваме към следващата точка от дневния ред, която ще бъде при закрити врата. Ще чуем доклад във връзка с последните тристранни преговори и мнението на комисията.